Äh, Уважаеми колеги, поздравявам ви е, тази сутрин в началото на заседанието. Започваме направо с е, състояние на отношенията между Европейския съюз и Русия. Е, колегата Пергис е докладчик има колеги сред нас, които се издигат. Колегата Лансбергис е избран за председател на консервативната партия в своята страна, така че ние го поздравяваме. Не знае от социалистическата страна дали ще го поздравят, но има много изменения, над 500. Темата е политическа, актуално. Днес сутринта имаше и заседание на докладчиците в Сянка, което знам, че не е, е съвсем безуспешно. Тоест, на път сме да се споразумеем за е, една обща позиция по тези е, не съвсем лесни въпроси, които вълнуват докладчиците в сянка. Председ... Е, докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Да, аз съм говорила вече по най-трудните въпроси, свързани с подготовката на този доклад. Говорил съм и извън тази зала, естествено. Ние сме във връзка, естествено, и с Москва, и с Русия. Има, както чухме, много изменения по текста. 32 са компромисите, които сме подготвили, но нека първо да благодаря много сърдечно на докладчиците в Сянка. Много трудни дискусии проведохме. По 30 от компромисните текстове вече сме се споразумяли. Остават още два компромиса, по които продължаваме да се консултираме, но аз все още съм оптимист. Смятам, че ще намерим е, решение. Въпросът е, е да е, излезем с едно ясно послание към Москва ние като Европейски парламент. Е, така че е хубаво да се обединим. Необходимо ни е, е солидна подкрепа за този доклад, солидно мнозинство. И аз продължавам да съм оптимист, както ви казах. Търсиме съгласие по последните компромиси. И така, аз ви казах, че става дума за, най-вече за едно послание от страна на Европейския парламент, а именно за това, че Европейският съюз ще наблюдава много внимателно процесите и то вече от една по-различна перспектива, отколкото преди. Европейски съюз, Русия, сътрудничеството и състоянието на това сътрудничество, принципите на демокрацията, на правата на човека, това са основните въпроси, по които а, а, всъщност няма а, промяна и принципът е ясен. Европейския съюз а, наблюдава а, и а, много добре, а, доколко се спазват споразуменията. Ние имахме споразумения с Русия и преди е, началото на събитията в Украина. Те трябва да бъдат засилени. Е, и в това отношение е, ми се струва, че е, трябва да е, се обединим всички от тази страна на континента. Винаги, когато Европейският съюз отделя много време за дебати по отношение на а, намеренията ни за диалог, за сътрудничество с а, Русия, ние поставяме въпросите, свързани и с а, демокрацията и правата на човека, но и редица други въпроси също. Ако една страна няма мотивация, ако не желае общо споразумение или не желае да спазва споразуменията, които са е, е, сключени е, в миналото, естествено е трудно да се сътрудничи. От една страна обаче ние наблюдаваме, че Русия не желая да е, се придържа стрикно към Минското споразумение ако се спазва Минското споразумение, ако се спазва международното право, ако се спазва независимостта на украинската територия, естествено няма да има проблеми за сътрудничеството, но когато виждаме, че по всичките тези точки, които изброих, е, нещата се провалят и няма желание за спазване, естествено сътрудничеството ще трябва да премине е, в някакъв друг стадий е, и отношенията на Русия ще се, е, и Европейския съюз ще се променят. Това е нашето силно послание към Москва. И така, още веднъж благодаря на всички, с които работихме добре и очаквам вашите мнения по текста и по споразуменията, които сме постигнали. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо, поздравления за докладчикът и благодарност и за докладчиците в сянка от всички политически групи. Много се радвам, че има и толкова много компромиси, които сме обсъдили, защото е изключително важно нашите преговори да изведат до един добър край, да не оставаме разделени по този толкова важен въпрос. И сега, в последната минута, трябва да направим усилия от всички страни, за да приключиме с едни добри компромиси. Много важна работа бе свършена. И сега само милиметри ни делят от е, финиша. Така че пожелавам добър е, окончателен завършек на преговорите. Kiitoksia. Ilokseni huomasin, että täällä on suomen kielen tulkkaus, niin puhun suomeksi. Е, Госпожа Яконсари, е, да, е, беше ми приятно да установя, че има превод от фински. Е, господин председател, докладът е от огромно политическо значение. Ние всички осъзнаваме този факт. Парламентът се отнася много сериозно към всички инструменти във връзка с отношенията Европейски съюз, Русия. И господин Ландсбергес вече спомена кои са основните моменти, върху които бихме могли да формираме една обща позиция по отношение на Русия и посланието, което искаме да изпра, е, изпратим към Москва. Да, е, трябва да бъдем последователни, трябва да настояваме е, твърдо за спазване на споразумението от Минск, трябва да се спазват принципите в рамките на АИСРА. Е, и е, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Когато говорим за един общ подход, е, трябва естествено да е, различаваме и тънките нюанси в подхода към Русия. Е, ще трябва да посочим и някои дългосрочни цели – Нуждаем се от следното. Украина трябва да е в състояние независимо да взима своите решения, да определя независимо своята политика, естествено в съответствие с е, международното право, с е, принципите, възприяти от е, международната общност, и трябва да се стремим към а, мир, към мирно решаване на проблемите, особено когато става дума за страни, които са непосредствено до външните граници на Европейския съюз. А, така че а, в това отношение ние се нуждаем от а, диалог с а, Русия и в много сфери ние вече а, сме установили едно добро сътрудничество това естествено също трябва да се спомене в доклада. Не става дума само за разговори на високо равнище между правителствата и политическите лидери. Ние трябва да създадем един по-всеобхватен подход по отношение на Русия и да включим и гражданите. Това е изключително важен аспект. Да, разговори на а, високо политическо равнище, но и а, на всички останали равнища. Е, естествено, когато говорим за диалог на, полити... на високо политическо равнище, трябва, е, трябва да обхванем абсолютно всички аспекти на световната политика и климатичните промени, да не забравяме, и е, тероризма, и естествено економическото развитие, и проблемите с Иран, и така, Близкия изток и така нататък. Става дума за въпроси, е, които са от интереси за Русия, естествено, и е, за хората в Русия. Така че е, не бива да пропускаме естествено и други аспекти от типа на визовия режим, пътуванията на хората. Всичко това е важно. Много важно е да да се придържаме към целите и към принципите, установени от нашите е, предшественици, е, включително и е, по отношение на Русия. Идеята за пространство на мира между Лисабон и Владивосток, това е една много давнашна идея и мечта. Но защо да ни я е, е, подновим, защо да ни я възобновим. В крайна сметка посланието, което трябва да изпратим, трябва да бъде много силно, е, но същевременно е, да се стремим към е, компромис, а не е, да се опитваме някакси да налагаме е, наставнически някакво мнение. Е, би трябвало е, да. Е, е, бъдем много внимателни в отношенията с Русия. И е, в крайна сметка мога да е, направя едно обобщение. Ние се нуждаем от конструктивен подход. Трябва да се насочим най-вече към доброто сътрудничество, но и силно послание. Е, да, не смятам, че изолирайки Русия ще е, спечелим и ще извлечем полза за Европа. По-скоро една, един по-креативен подход ще ни помогне да установим едно добро сътрудничество. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на господин Лансбергис за отлично свършената работа. Наистина, високо цена това, което е направил. Е, цена и сътрудничеството ни, нашите срещи, е, макар че срещите ни бяха доста чести и понякога доста разгорещени дискусии се водиха, мисля, че бяха конструктивни и успяхме да постигнем компромис. Аз съм съгласна с господин Ландсбергис и другите ми колеги, че е, ни трябва едно стегнато, силно послание за, е, послание за единство с европейския, на Европейския съюз и с трудни партньори. Е, очевидно, без съмнение, Русия е сред най-трудните партньори, така че е, бихме искали да имаме, да постигнем идеалното е, положение, именно мирно е, сътрудничество. За съжаление обаче, е, от доста време вече политиката на Русия е доста агресивна е, и създава, е, представлява опасност за общата ни сигурност. Така че посланието ни трябва да е много точно формулирано и много последователно, а именно, че ние няма да допуснем подкопаване, е, нарушаване на международното право, е, международните закони за е, целостта и суверенитета на държавите, като няма да допуснем до налагане на руска политика върху непосредствените и съседи. Е, значи, повтарям, постигнахме максимално добър компромис и е, би трябвало наистина е, да използваме всякакъв повод, да търсим начин да отправяме такива единни послания към Русия недвусмислени послания към Русия. Благодаря, е, господин председател. И аз се присъединявам към комплиментите за докладчика, защото наистина ние сме на е, сантиметри от един е, текст, е, който ще има широка подкрепа като резолюция. Това е постижение наистина и е, поздравление на колегите, за колегите, които работиха по него. Защо е толкова важно това? Сред държавите членки вече се забелязва известно оттъкчение, известна умора по отношение на това, което става в Украина. Е, Започва да се чуват е, е, реплики, като трябва ли да говорим за това, необходимо ли е? Аз мисля, че да, като парламент би трябвало е, да го правим, така че Европейски съвет, света на министрите да знае, че ние сме единни е, в това отношение и че настояваме Русия да се е, върне. Е, в рамките на международното право да е, приеме, че Украина е суверенна държава и да признае международно признатите е, граници на е, Украина, включително Крим. Но ако това не става само с приказки, това не става само с приказки, с е, действие на място, тогава трябва да разговаряме и с Русия. И това е полезно, защото ако е притиснем в ъгъл, притискаме в ъгъла, няма да постигнем нищо. Е, действие от позиция на силата не помагат. Има други начини да го постигнем и мисля, че е, доклада на докладчика е на верния път. Благодаря му. Um, Благодаря, господин председател. И аз е, с радост се присъединявам към колегите, като казвам, че това е наистина много ползотворна дискусия. Благодаря докладчика за е, труда, вложен в него, е, за постигне този компромис. Наистина ние сме близо до текст, който ще събере, ще получи широка подкрепа в парламента. Две-три неща да маркирам. Разбира се, базата на това единство е простичка. Ние всички сме съгласни по принцип, основните принципи, че мизинското споразумение трябва да се изпълнява от всички страни е, в неговата пълнота. Съгласни сме, че е, трябва да играем, е, е, Европейския съюз трябва да играе по-важна роля, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа също. Разбира се, списъка, който е, искаме, който ние, на който настояваме, е доста дълъг, много условия включва. Те ще зависят от това какво Русия прави или не иска да прави в бъдещето, защо е, там е и трудността. Това е компромисен текст, следователно никой не е 100% доволен от него, но така са е с компромисите. Трябва обаче да променим е, нашето отношение в Европейския парламент, е, освен всичко друго. Защото ако проявяваме повече добро, добра воля помежду си по някои въпроси, ако сме готови да видим, че някой, който е готов за, е, да води така твърда пози... да, да вземе твърда позиция към, е, по отношение на Русия не е напременно е, е, ретрограден или пък който се опитва да, да говори по-благосклонно с Путин, не отстъпва от позициите ли, мисля, че е, това е добрия подход. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с е, колегите си, изказали се до тук. Благодаря също на докладчика. Трябва наистина да заработим един единен подход. За нашата група обаче ще е много трудно да се присъединим към компромиса, макар и да участваме и да се стараем да, да вложим нашите идеи е, за бъдещите отношения с Руската федерация в тази компромисна резолюция. Защо е така? Защото според мен Е, основният е фактор е, в отношенията ни с Русия в бъдеще е духа, в който ще се опитваме да преговаряме за връзките между Европейски съюз и Руската федерация, като с фокус върху проблемите на 21 век. Е, Организация за сигурност в Европа, изпълнението на Минското споразумение, пълното изпълнение на, на е, споразумението от Минск от двете страни, Русия и Украина, да се водят преговори, да се посочат точно проблемите, технологичната модернизация на руското общество и на економиката, да се вземат предвид е, и от гледна точка на Европейския съюз, какво е, как е, ви са тенденциите на развитие в обществото тук. Е, всичко това е важно но в преговорите, в групата на докладчиците и докладчите Сянка, в нашите разговори все още ми липсва а, е, този точен подход. Така че трябва да ускорим работата си, да задълбочим сътрудничество си и това е, е позицията на моята група. Много ясно ще кажа също. Не смятаме, че предварително поставени политически условия биха допринесли до едни нови е, отношения между ЕС и Руската федерация. Това по-скоро ще затръщне вратата помежду ни, а не обратното. Благодаря. Uh, thank you. I also would like to join the благодаря и аз се присъединявам към тези, които изказаха комплимент на нашия докладчик и докладчите в сянка, защото много трудно е да се стигне до компромис е, и да се получи такава широка подкрепа, както в комисията, така и надявам се в пленарна зала. Бих този доклад е, не е насочен само към Русия, като казва как гледаме ние на отношенията си с Русия в момента, той е важен и за Европейския съюз, защото е, чрез него ние, европейските депутати, е, представяме е, нашата, нашия поглед върху сегашното състояние на връзките ни с Русия. Е, в този доклад е, важното е, много важно е да избягваме формули или постановки език, който ще даде е, неоснователни възможности за тълкуване, е, превратно тълкуване от страна Русия. Знаете как, колко умело води пропаганда Русия. Те ще окастрят там, където трябва, ще наблегнат, ще умножат на ефект, който искат да постигнат. Е, затова е, е, би трябвало да се ангажираме отново в диалог с Русия. Едно от най-важните неща, според мен, е, че трябва да кажем много ясно, че въпросите с границата, контрола на Украина върху своите граници е едно от условията, защото точно това е нещото, което Русия тълкува много е, свободно. В заключение, аз е, също бих е, внимавала да, да, да не навлизаме е, в подробности. Нека да избягваме твърде много подробности, когато говорим, например, за е, за предизвикателства и търсене на начини как е, да се ангажираме в е, отраслово сътрудничество, като например споменаването на споразумение за облегчаване на визовия режим. Доста двусмислено е в момента да се говори за споразумение за визовия режим. Благодаря ви отново и надявам се, че ще имаме добър доклад. Благодаря. Драги колеги, е, е, мисля, че трябва да ускорим работата, за да свършим в е, времето, което е предвидено, така че много ви моля, ограничете се, за да можем до 10.30 да свършим. Да, съвсем навременно ни подсети, точно когато аз трябва да взема думата. Добро утро на всички. Тук е, можем да обсъждаме и да говорим по въпроса дали ни е нужен в този момент такъв доклад, е, но се бяхме разбрали да имаме такъв е, доклад и представенето на сегашната ситуация до голяма степен съвпада с това, което е представило докладчика. Въпросът, по който все още имаме различие, но който е много важен за нас, е как звучи ясното послание. Аз съм съгласен, че трябва да изпращаме ясни послания, но е, знаем колко трудно е било винаги в съвета е, да, да, се, да, да гледаме е, в една посока. Е, защото е, обикновено има различни нюанси, е, когато става дума за положението с Русия. Така че аз съм за това да останем на, на такава позиция е, да е, държим една линия, т.е. в нашите е, е, да настояваме и да насочваме действията си и думите си към изпазването на споразумението от Минск, което означава е, нали, в процеса на това, което казваме повече за повече и по-малко за по-малко, да е, има някакво движение. Значи, ако Русия е, се придвижва напред, ние ще го направим също. Разликата, различията между нас са, сега, когато казва докладчика, че всичко ще бъде постигнато, и последния руски, е, руснак, е, руски е, войник или е, е, чиновник се изтегли от Крим, е, това е всъщност е, въпроса, по който не сме е, на едно мнение с е, съвета. Е, и и въпроса, по който вероятно няма да има а, съгласие между тях и нас. Ето защо при многото компромисни предложения, а, които, по които работим, мисля, че единството на парламента а, не е само цел. Всъщност, ние разбира се, трябва да не можем да се обединим около нещо, което не е, е вярно правоподобно, но е, благодаря на господин Ландбергис. Е, мисля, че неговите усилия са съвсем е, е, сериозни и е, на този етап целта е постигната. Това ще е засилва нашата готовност за компромис. Um, Благодаря, господин председател. И аз поздравявам господин Лансберги за проекта доклада. Е, нашия предшественик е, би бил горд е, дядо му щеше да е много горд с това. Наистина това е, е, би трябвало да контрираме пропагандата на, от страна на Русия, е, както и е, е това би трябвало да помогне да се е, насърчи е, Украина за връзки с е, Запада. Питам се дали е, Русия и сепаратистите там сега не са по-насърчени и дали от победите си ще спрат в Донбас и няма да търсят да имат нова цел. Разбира се, Русия няма да допусне да участва пряко в преговори с Украина. Това е тяхта арогантна позиция

и вероятно възстановяването на, на рублата ще насърчи допълнително господин Путин, но разговорите с Иран и изпращането на, и дълго изпращането на, на бомбардировачи с далечен обсек в Аржентина е, ще се отрази. Русия е, обикновено е, е, откликвана на трудни, на, е, на твърда позиция. Аз съм е, доволен от решението на Европейската комисия да разследва Газпром е, за картелиране. Наистина, напоследък Газпром се опитва да спре Словакия е, от е, обратния поток на своя, на своя газ обратно към Украина, защото Русия значи, това ще даде на Украина значителна енергийна сигурност така че трябва да останем единни срещу агресията на Русия, особено в Украина, пък и другаде. Uh, uh, Аз бих искал да се присъединя към колегите, които работиха. Резолюцията вече се радва на все по-широко съгласие и формулировките и стават все по-приемливи за всички политически групи. Но когато става дума за нашите отношения с Русия, Украина си остава основната тема, но в края на грещата това не следва да е единствения фокус на нашите взаимоотношения с Русия. Ние имаме дългосрочни глобални интереси за поддържане на отношения с Русия. И на последната ни пленарна сесия в Страсбург Не се споменаха поредицата политически убийства в Киев, а трябваше да го направим. Трябваше да настояваме да има и по-енергично разследване на събития там, като се има предвид, че ние сега обсъждаме именно взаимоотношенията си с Русия. И затова ще продължа съвсем с, с, с няколко малки кратки коментара. Замразените конфликти. Русия е ангажирана в редица такива. Ние следва да получим малко повече информация и да създадем план за действие, така че Европейския съюз да бъде по- ефективен в е, разрешаването на подобни конфликти. Също така трябва да отделим внимание на подкрепата си за гражданското общество и тези в Русия, които са готови да подемат альтернативна политика на Русия към останалата част на света. Според мен в резолюцията се отделя прекалено много внимание за, на темата пропаганда и контрапропаганда. Някак си това са устарели като че ли неща и е напълно абсурдно да се говори за програми на руски язик като е, необходимост да се дадат права на малцинствата. Във всяка демократична страна съществува задължение да има програми на езика на младсинствата и ние не можем да го формулираме като обща отговорност. После, геостратегическата ни обща цел е цел, която отразява и политическите геостратегически интереси на всички основни участници, така че трябва да се има предвид, е, че те също биха били чувствителни, ако техните интереси се засегнат. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Съгласен съм с колегите, които а, заявиха, че е хубаво да се е, постараем да постигнем колкото е възможно по-голямо мнозинство. И мога да апелирам само към колегите в парламента, които са възхитени от политиката на господин Путин. В крайна сметка, ако те продължат да бъдат така възхитени и да не желаят да се дистанцират от господин Путин, ще трябва да се да бъдат игнорирани. Естествено, че е хубаво да имаме една обща позиция, но а, крайно десни, крайно леви позиции не са ни необходими. Това въжи в крайна сметка и по отношение на прилагането на Минското споразумение – Минското споразумение в никакъв случай не бива да се жертва само в името на едно добро сътрудничество. Минското споразумение е подписано и от двете страни. Ние сме проявили вече желание за гъвкавост във връзка с влизането в действие на договора за свободна търговия с Украина. Може би нещо съм пропуснал, но до този момент все още не съм прочел или чул кои от клаузите в спогадбата за свободна търговия с Украина в крайна сметка накърняват изконните руски интереси? Това не ни е ясно. Русия във всеки случай не го е заявила ясно, според мен. Така че е, трябва да подчертаем е, желанието ни да е, спазваме споразумението с Украина и да не ни се пречи и при всички положения да се възстанови статуквото по отношение на Украина. Тоест Русия да се изтегли от там с своите хора, а тогава вече ще мислим и за подобряване на сътрудничеството. Колега Ландсберг. Господин Зала, благодаря. Оценявам високо усилията на господин Лансбергис. Много е трудно да се постигне обща позиция в една толкова трудна тема, която е отношението на Европейския съюз към Русия. Следва да подчертая, че е, целият доклад не може да се свежда само до проблема и отношенията с Украина. Проблема, проблемите, които има Европейския съюз с Русия, говоря за външни отношения, не за економически въпроси, Та проблемите имат отношение и с други страни, съседни на Русия, които не са членове на Европейския съюз. Така че ние трябва да покрием и тези теми с съседните страни на Русия. Защото стратегията на Русия не е само към Украина, е нейната обща геополитическа стратегия към нейните съседи като цяло. Второ, ние като парламент трябва да обърнем внимание не само на взаимоотношенията с Русия, но и какво правим ние вътре в Европейския съюз по отношение на политиката. Процесът от е, Вилнюс показа, че Европейския съюз е толкова привлекателен е, за страните съседни на е, Европа, че са готови да се отвърнат от миналото си, да се обърнат към Европа. Но това води до геополитически промени, нарушаване на геополитическото статукво. И ние като че ли все още не сме готови да приемем това. Така смятаме се за ам, сила, която упражнява мощта си по по-мек начин. И ние не сме готови да се променим от този начин на процедиране към нещо по-твърдо като мерки, примерно Европейска армия или Европейски енергиен съюз. Оплакваме се, че не сме единни, но да бъдем единни означава да имаме инструменти на разположение, които да бъдат по-единни, защото в момента договорите на европейските страни с Русия за доставка на горива са много различни. Така че е добре е, да има възможност тези договори да се сключват на ниво Европейски съюз и по този начин да търсиме да се справим с подобни предизвикателства много бързо. И а, второ, не можем да затваряме вратите с този доклад. Вратите трябва да останат отворени, т.е. да има достатъчно възможност за преговарящите от Европейския съюз да поддържат отношения с Русия, но и да оставим от вратата отворена за Украина и други страни за дискусии с Русия. Благодаря ви и това е последния ми коментар, господин председател. E, Благодаря ви, господин председател. Следващият оратор. Благодаря на докладчикът господин Ландсберги за отличният текст. Благодаря също, че се засягат и геополитическите въпроси, свързани с отношенията ни с Русия. Това е господин Юрек. Тук не става дума за отношения само с Крим, които са ключови, но да не забравяме и Грузия, например. Е, тоест, ние трябва да поглеждаме нещата по-широко, да сме е, обгърнали целият подход на Русия към своите съседи. И е, също така трябва да се да се обърнем към народа на Русия, към обществото им. Но за да можем да го направим, трябва да сме наясни с естеството на режима на Путин. Диктатурата там е такава, че е, обществото е, се настройва в една. Е, част от обществото се е, настройва в друга посока. Е, е, постсъветски режим, който въздейства на все още съществуващия там съветски менталитет. Хората все още мислят по стария начин. И каквото и да говорим за Русия, Следва да изпратим и повече дългосрочни послания, да осъдим комунистическия режим и да се връщаме към тази тема регулярно. Ние много говорим за нашите ценности. И ако ние осъждаме комунизма, това ще покаже, че ние се придържаме към своите ценности, на които толкова много държим. Ще да е много лесно, ако ставаше дума само за комунизма. Страхувам се, че нещата са доста по-сложни. Uh, Господин Островичус, благодаря. Добре е, дошли на присъстващите от страните членки в нашата зала, които сега вече имат възможност да участват и в дебат. Второ, Поздравления за докладчикът, който изведе този проект от текст до настоящия му е, вид. Не беше лесно. И не искам този доклад да бъде поредния доклад за Русия. Той трябва да прати едно ясно послание на Русия и на руснаците. Това е безспорно. И ние трябва да бъдем много е, твърди е, и ясни в нашето послание. В края на краищата Рус... ние считахме, че е, Украина може би ще е окончателната точка в е, външната политика на Русия, но за съжаление това не е така. В е, Швеция ние правиме усилия да свържем енергийната си система но какво... и включително с нашите съседи. И какво прави Русия? Русия изведе бойни кораби е, в Балтийско море. Защо те трябва да присъстват в международни войни? Това против интересите на Русия ли е да свържим Латвия и другите страни енергийно? Значи Русия просто продължава да се държи агресивно и ние трябва да сме наясно с това. После е, мобилизираме средства за външни и политика за политика за отбрана. Смятате ли, че Русия има нужда от това? Идете в Русия, вижте в какъв вид с селата им. Нещата са просто човек може да плаче като ги види. Трето, на международно ниво мобилизиране. Те вътре в страната си също се милитаризират, не си играят на игрички. Та, не е толкова лесно да имаме взаимоотношения с Руската федерация. Бъдещето на нашите взаимоотношения никак не е ясно. Ние трябва да бъдем и гъвкави, и твърди, и единни. И се надяваме, че е, наистина парламента ще излезе с едно едино послание. А пък в края на кращата, ако няма промяна, няма и да има взаимоотношения. At least we have to do the debate about Turkey today. Ами днес трябва поне да стигнем и до дебата с Турция, така че ако може останалите оратори да се ограничават до минута и половина, това ще е добре. Госпожа Ребека Хармс е първата жертва. Първата точка от тази резолюция не трябва да води до това държавите членки да се чувстват приканени от да отстъпят от консенсуса в съвета. Ето защо а, а, припомням последното среща на върха, когато тази тема бе на дневен ред. Много важно е да има из, а, промяна в, из, из, в отношенията с Русия, а, обвързана с а, изпълнение условията на а, споразумението от Минск. А, защото там текста казва така, би трябвало да се свързани с... Е, е, в резолюцията казва, би трябвало да се свържат, е, обвържат с изпълнение на резолюцията. Тоест, условията да са обвързващи. И ако погледнем това, което се случва в източна Украина, не можем да кажем, че сме на а, правия път. И мисля, че и сега се вижда, че би трябвало, е ясно, че трябва да оказваме натиск, за да може Минск 2 да бъде успешно. Е, защото до сега от много региони в е, Западна Украина има е, признаци на нова ескалация за печатването на границите, пълен контрол на границите между Донбас и Русия чрез Организация за сигурност и сътрудничество в Европа въобще не е постигнато, както беше договорено. И мисля, че би било доста не не би било добре, ако твърде е ентусиазирани от споразумение визово с Руската федерация, не е, изпратим и положително послание към Украина, да, да не излезе, че Украина е отново разочарована напълно от визовата политика на ЕС. Е, тоест, е, не би трябвало да оставим Украина да е, безпомощно да пляска с ръце по отношение на визови и да иска визови облегчения, ние да даваме, насърчаваме в това отношение Русия. Господин председател, нека и аз взема отношение. Три минути Дайте ми три минути, както дадохте на останалите. Не вижте, аз казах преди госпожа Харамс вече по минута и половина. Господин председател, това са хулигански методи. Бих искал на първо място да се обърна към господин Ландсберги с голяма симпатия. Всъщност той каза, че посланника на Русия не присъства, но аз го замествам, защото искам дебата да бъде балансиран. Струва ми се, че не бива да бъдем партизански настроени и доклада на господин Ландсбергис не е балансирана. Когато не си балансиран, значи, че ти не казваш истината, не отразяваш реалността за отношенията между ЕС и Русия или ситуацията в Украина. Като че ли ние забравяме понякога как се държахме ние, западните държави в Ирак, Сирия, Либия, да не говорим е, за плановете за етническо прочистване, които бяха свързани с бомбардирането на Белград. Нима, вие ще отречете, че вашата фундация се финансира отвън. Това е липса на баланс. След това споразуменията от Минск. Тези споразумения не се изпълняват изобщо от Киев. Вие забравяте, не споменавате убийствата, които се извършват в Украина. Ораторът е прекъснат. Господин Манекин си има думата, казва председателят. Льотатри, униси. Пирмам карта. Вижте, аз ще бъда кратък. Първо, уважаеми колеги, аз съм съгласен с Лиза Яконсари, с докладчик в сянка. Не мисля, че ние сме тези, които трябва да даваме уроци на Русия – Разбира се, Русия съвсем не е идеалната страна, що се отнася до върховенството на закона, но не знам дали трябва да си позволяваме такова снисходително отношение към Русия, защото е ясно до какво би довело то, до липса на всякакъв резултат. Важна е и сигурността. Ние просто трябва да продължим да работим с Русия. Ядрените доставки, имам предвид доставки на ядрено гориво в държавите с атомни централи, които зависят от това гориво, като България, като моята страна. Освен това, в Русия живеят 140 милиона – те самите не са едни и същи. Някои от тях са против режима на Путин. Нека не ги наказваме. Господин Пает, благодаря ви. Докладът е много убедителен и много необходим в този момент. Европейския парламент трябва да излезе с единно послание на Юнския Европейски съвет, на което ще бъдат обсъдени и бъдещите политики на ЕС спрямо Русия. Ще се реши дали да се удържат санкциите и различните ограничения. И не забравяйте, това се отразява и на европейските общества. Не е много ясно какво ще направи Европейския съюз по отношение на Русия, като се има предвид агресията в Украина. Не забравяйте също така подготовката за окончателното гласуване по резолюцията в Европейския парламент. Надявам се да успеем да обърнем внимание и на отвличането на госпожа Савченко на полицейския служител, който все още се намира в московски затвор с заплаха на живота. Това е човешкото измерение, което би трябвало да бъде отразено в бъдещите преговори по резолюцията for you too. Микрофон за следващия оратор. Господин Ландсбергис. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за този дебат. Аз чух много интересни идеи. На първо място много е хубаво, когато се заявява принципа повече срещу повече и съответно по-малко срещу по-малко. Няма съмнение обаче, че по отношение на Русия обикновено ние даваме повече и получаваме по-малко. Минското споразумение съвсем не сме сигурни, че се изпълнява тълкува се превратно. По отношение на Крим също трябва те първа да се проведе значимия дебат, да се види бъдещето на този полуостров. И когато говорим за политиката спрямо Русия, то наистина ми се струва, че ние даваме много повече, отколкото Русия. Русия дори не си прави труда. Можем да помислим за стимули наистина, но трябва да сме особено внимателни, защото в противен случай може да се стигне до едно доста екзотично послание към Русия и целия регион. Една от основните идеи спомената и от колегите, беше, че Европа трябва да излезе по-силна и по-единна. Всъщност, единството, което показахме с одобряването на санкциите, беше много важно в това отношение. Надявам се, че това ще е пътят за напред. Но някой спомена, че ние не бива да даваме уроци на Русия. Не мисля, че го правим. Не става дума за уроци, а за правила. Правилата, които би трябвало да въжат на всички пазари, с които работим, независимо дали говорим за Русия, Америка или която и да било друга страна. Става дума за правила и върховенство на закона. Това е няма нищо лошо в това да кажем, че за нас тези правила са важни, очакваме и партньорите ни да ги смятат за важни. А ако тази позиция е даване на урок, нямам нищо против, но пак ще кажа, не става дума за уроци, а за принципи. Надявам се, че отворените компромиси ще намерят своето решение, че следващата седмица ще проведем добро гласуване в АФЕД. Благодаря ви за разискванията. Аз също мисля, че би трябвало да стигнем до компромис. Ще насърча всички колеги да се опитат да стигнат до компромиса, който е много важен. И всъщност най-същественото е че посланието трябва да бъде подкрепено категорично, в противен случай то няма смисъл. Ще гласуваме на 11 май, идния понеделник. Надявам се, че това е достатъчно време, за да стигнем до съгласие. А сега Преминаваме към доклада за напредъка на Турция. Докладчикът е нашата любима госпожа Пири. Може би тя ще представи доклада. По-късно имаме среща с националните парламенти и за това ще ви помоля разискванията да бъдат кратки, като изказванията се ограничат до минута и половина. Предвидили сме и друго заседание на същата тема. Благодаря ви. Преди да премина към доклада и компромисите, искам да благодаря на докладчика в Сянка, съпредседателя, секретарята, доста време мина от първото разглеждане през януари, но ми се струва, че е важно да стигнем до обща позиция по тема, дискутирана в държавите членки, със сигурност в Холандия. като говорим за преговорите между Европейския съюз и Турция, трябва да кажа, че съм благодарна за тези 23 изменения след проведените заседания с докладчиците в Сянка. Има два нови елемента, още не са в доклада. Първият позоваване на пакета за сигурност за Турция, приятна скоро. Е, според нас обаче тук се стига до крайност и пренебрегване на съдебната власт. Турската опозиция е против, гражданското общество също. На второ място, вторият елемент е извънредният конгрес на ПКК. Той въведе много положителна мярка по посока на намиране на решение на проблема с кюрдското младсинство. По компромис 19 решихме последната част на текста да влезе като отделен компромис поканата към турския министр да присъства на заседание на външните министри от ЕС, когато това е необходимо. Предвиждаме и структурния диалог. По изменение 20 изключителната зона за Кипър. Имахме дълъг дебат, час и половина с докладчиците. сянка решихме да се обърнем към правната служба и да изясним коя част от тази клауза се отнася до европейското законодателство. Правната служба ни даде отговор, който показва, че не е необходимо да се променя компромиса. Но колегите, които имат въпроси, могат да ги поставят пред комисията. По отношение на Кипър, и изменението за Кипър ще има разделно гласуване. В допълнение към текста, както е представен, приветствам ангажимента на кипърските турци да се постигне решение. Ще се консултирам с докладчиците в сянка, за да видя дали това също може да се включи в доклада. Има и някои изменения, които не попадат в компромисите. Миналият месец приехме в парламента резолюция за 100 годишнината от арменския геноцид. Аз разбира се винаги ще защитавам позицията на парламента пред Турция. Нека ви напомня, защо решихме да имаме отделна резолюция по темата. През последните 10 години Европейския парламент е бил на мнение, че това е тема, която не бива да се обвързва с преговорите за присъединяване на Турция. Аз бих помолил колегите да отеглят измененията по тази тема, тъй като те са предмет на отделна резолюция. Знаем, че зачитането на основните свободи е от ключово значение за присъединяването. Това въжи и за Турция. Нас ни притеснява свободата на медиите, свободата на сдружаването, независимостта на съдебната власт. Затова в диалога с Турция трябва да се придържаме към предишната си позиция по глави 23 и 24. Това е позицията и на комисията. Приятно ми е да отбележа, че понеделник са започнали преговорите по актуализиране на Митническия съюз, за това стана дума през януари. И накрая, господин председател, трябва да благодарим на Турция за това, че подпомага 2 милиона бежанци от Сирия и други страни. Надявам се Европейския съюз да помогне на Турция с дългосрочни програми за тези бежанци. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Аз също ще благодаря в началото на докладчика Кати Пири, с която винаги сме разговаряли в добър дух, търсики компромис както и с останалите докладчици в Сянка. Преговорите бяха трудни, особено по въпроса за Кипър. Постигнахме немалко компромиси. Няма да ги изброявам, нямаме толкова много време. Важно е във всеки случай да подчертая, че компромис 20 и помощта се свързва с принципите на правовата държава, основните права на човека, всичко това, което е свързано с Кипър, естествено винаги ни е създавало проблеми. Това е изменение 22 има един е, е, протокол е, от Анкара. Непрекъснато ще трябва да засягаме тази тема и да повтаряме едно и също послание. По отношение на Общинските е, е, така, обединения, е, това бе е, предложение по е, моя инициатива, е, което влезе в текста. Знае, че междувременно вече е включено в компромиса. Не бе лесно да постигнем съгласие и тук. Що се отнася до мисията изчезнали лица, там очевидно ще трябва просто да гласуваме. Става дума за, хуманитарен проект, така че обръщам се към колегите с молба да подкрепят тази инициатива и хубаво би било да се приеме, за да можем да свържем двата проекта. По Енклас, да, е, става дума за някои разпоредби е, като част от общностното право от достиженията на Европейския съюз. Да, страхувам се, че може би ще има доста проблеми, но бихме могли да поработим по текста за разчистване на проблемите, както се казва. Да, във връзка с арменския проблем има една резолюция на парламента, трябва да я посочим естествено за да напомним за нашите виждания. А, що се отнася до така наречените нови кипърци, в крайна сметка не е чак толкова важно какво наименование ще използваме. Струва ми се, че е малко рано за включване на такъв текст. Може би трябва да оставим още малко време по-нататък при следващ доклад или резолюция. И още веднъж по 21 е, е, изменение е, кипърския въпрос търговията между северната и южната част на Република Кипър има няколко думички. Is acceptable for all е приемлив за всички. Е, струва ми се, че не бива да отпадат тези думи. Е, би трябвало да останат. Това е, е моето предложение. Благодаря. Ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρίσταται σήμερα. Благодаря. Бих искал да кажа нещо, обръщайки се към представителя на комисията. Да, споразумението Анклас и позицията на Сирица. В крайна сметка, съгласни ли сме с Е, това е, решение е, става дума за едно решение на съда от Люксембург 1882 съгласно решението разпоредбите в Ентлас вече представляват част от общностното законодателство, Анклас е конвенцията на ОНЕ по морско право. Така че е, би трябвало да е, бъдем е, абсолютно точни, когато посочваме необходимостта разпоредбите от конвенцията на ОНЕ по морско право, Анклас, да се спазват. Um, Благодаря. Джефри Ван Орден ме помоли да прочета неговите коментари. Всички ние знаем колко спорно е възможното присъединяване на Турция. Тук има разногласия и в рамките на самите делегации. също времено Турция е стратегически партньор. Важно е тя да се придържа към демократичните принципи и да бъде част от демократичното семейство. Много е важен въпросът и за миграцията, хората, които идват от Африка, от Азия и не се чувстват по никакъв начин приобщени към демократичните принципи. Това също е повод за безпокойство. Има и други въпроси, които са пречки за присъединяването на Турция, макар че напредъкът не е невъзможен може да се окаже, че една не толкова здраво интегрирана структура може да е по-подходяща за Турция. Това беше мнението на господин Джефри Ван Орден, Екаре. Самият аз лично искам да спомена връщането на Вароша. Турската армия трябва да даде съгласието си. И това може би ще бъде отлична мярка за преговорите в Северен Кипър. И имаме и преговорите за обединение на Кипър с посредника ОНЕ. Турция се съгласи на економическата зона в Анклос. Ще спомена колко съм обезпокоен от реакцията на турските власти спрямо това, което папата каза за армейския геноцид. Много съм разочарован. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke благодаря, господин председател. Няма да е неуместно да изясним контекста. Годината е 2015. От 10 години се водят преговори за присъединяване, но нямаме основание да сме много щастливи и да празнуваме. Защото отношенията между Европейски съюз и Турция не се подобриха, независимо от това, че очакванията бяха оптимистични. Те се влушиха много е добре, е, че в е, компромис номер едно сме посочили, че е време да се е, преоценят отношенията и да видим как точно процесът трябва да протича в бъдеще, за да има наистина подобрение. Междувременно вече имаме нов състав на парламента, е, нов легислатурен период, е, нова политическа ситуация, както Жан-Клод Юнкер, така и Мартин Шулц казаха, че през следващите години няма да има разширяване, т.е. нямаме генерална дирекция разширение в истинския смисъл на думата. Е, искам да кажа по този начин, че е, имаме достатъчно време, за да е, преосмислим нещата. Е, благодаря на докладчика. Докладчика наистина е свършил отлична работа. И така, след броени дни ще имаме избори, ще има, може би, нова управляваща партия в Турция, като виждам как стоят нещата е, е, така, по отношение на президента и на министър-председателя, да, струва ми се, че ще има промяна. Е, при всички положения ние искаме да разширяваме търговските отношения, економическите отношения. Има една по-либерална визова политика, която смятаме да продължаваме, облегчение за визите и най-вероятно така в дългосрочен план ще могат вече европейци и е, е, имам предвид Европейски съюз и Турция да работят на една по-плодотворна почва съвместно. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πύρη για την δουλειά που έχει κάνει και για τον επικοδομητή. И аз благодаря на госпожа Пери за доброто сътрудничество, за това, че работихме в конструктивен дух. Е, е, винаги, когато съм присъствала на заседанията с докладчиците в Сянка, имах едно добро усещане. Сега, е, Непрекъснато се водят разговори и в Кипърския парламент за това как точно ще се решат е, въпросите, свързани с е, е, взаимоотношенията с Турция. Трябва да подчертаем в текста по кипърския въпрос за това, че призоваваме всички страни да допринесат за уреждане на въпроса. До този момент се казваше винаги, че Ердоган доминира и налага своето мнение, е, но е, аз сега ще кажа нещо, което съм казвал и на представителите на Турция – в крайна сметка гръцки, турски, кипърци и Турция трябва да седнат да се споразумеят, но както знаете Ердоган твърдеше, че има някаква процедура, при която в никакъв случай той не желая да влезе в ролята на протагонист. Господин Кенчи също смяташе обаче, че трябва да изиграе една по-важна роля. Във всеки случай турското правителство а, плаща 1 милиард долари за турската общност в Кипър след като в момента правителството продължава да отпуска тази помощ, ми се струва, че действа неконструктивно, защото това на практика разделя още повече двете общности на острова. И господин Пападакис, бих искала да ви кажа, че общността а, а, и а, не, е, че е, конвенцията на ООН е по морско право и нейните разпоредби не принадлежат към общностното право на е, Съюза. Това не е правилно, защото на практика това преобръща е, е, с главата надолу цялата ни политика по отношение на риболова, по отношение на е, е, корабоплаването. Е, търговията по море. Е, Естествено, трябва да бъдем и прагматици трябва да е, предлагаме решения в е, нашите резолюции и аз много се надявам, че е, ще успеем да наложим един прагматичен подход с е, компромисните е, текстове. При всички положения, е, да, е, колкото и да бързах, успях май е, да кажа каквото исках за проените минути.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 Естествено, че е, когато говорим за Турция, не можем да прескочим и свободата на е, словото, и е, състоянието на медиите, и отношението към тях. И в Кобани трябва да помислим за помощ. Не можем да прескачаме всичко това, което е свързано с правата на човека и принципите на правовата държава. В компромисите е, на всяка цена трябва да подчертаем всички тези аспекти, защото е, трябва да отправим е, ясно формулирано послание към турското население. Е, правителството е, трябва да осъзнае, че когато е, се е устремил към пълноправно членство с, в Европейския съюз, ще трябва да се съобразява с основните граждански свободи и права. Е, и с, по отношение на кипърския президент, може би трябва да бъдем по-активни, за да се стигне до такъв диалог. Ще спомена 309-то, изменение 355 също които не са включени в компромисните текстове. Става дума за околната среда, за строителството, което, което се отразява на равновесието в околната среда. и Има и други предложения, които сме внесли във връзка с селищата. И Още едно о, изменение, сега вече не, не помня към кой, е, коя точка от резолюцията се отнася, но о, отново във връзка с Кипър. Е, в която се казва, че са възможни различни тълкования. Е, това ни се ще да отпадне при всички положения. Благодаря. Έχει γίνει πολύ η συγγήτρια και από τους σκιώδεις. От, благодарим за свършеното на докладчиците, докладчиците и докладчиците в сянка. Сега по компромис 20 е, Унклос тези, които е, разглеждат това като част от европейското право, е, мислят, че международните споразумения не могат да се избират алакарт. Трябва да се е, е съобразяваме с тях е, е в тяхната е, пълнота и цялост. Е, автоматично, те автоматично се превръщат в е, част от европейското законодателство. Всякаква ратификация от страна на Европейския съюз означава това. Е, следователно и подписването от Турция ги е обвързва по същия начин. Тук не става дума за дирекция разширяване, а дирекция, която отговаря за връзките между Европейския съюз и Турция е, излязахме с резолюция в е, Страсбург неодавна, в която се казва, че УНКЛОС е, е неразделна част от общностното законодателство. Колкото до решението на съда от юни 2006, това е вече решен въпрос. Има редица изменения от 390 е, е, до 396 е, тук няма да повтарям това, което каза докладчик госпожа докладчик от НП. Нашата позиция е същата. Бих искал да чуя нещо от представителя на комисията, по-скоро обяснение е, до каква степен УНКЛОС като цяло е, е неразделна част е, от европейското законодателство, общото законодателство. И по компромис 19 грава тук е, не, е, е, с този текст стигаме до е, казус Бели, т.е. едва ли не обяване на война на Гърция. Съгласен съм с това, което каза е, колегите по отношение изменение 21, където се казва acceptable to all, приемливо за всички. Не може да бъде приемливо за всички. защото нещата не се свеждат само до приемането му. Благодаря. Thank you, President. Um, Вредис, благодаря, е, господин председател. Е, благодаря на е, колегата госпожа Пири, Кати Пири и докладчите Сянка, наистина за това, че подобриха текста по посока на това, което желая повечето от нас. Защо реших да говоря на английски? Защото слушах превода и ми се струва, че той не беше особено точен е, по отношение цитирането на решението на съда и е, по отношение на Конвенцията на ОНЕ за морето. Е, така че ще прочета текста. Е, решението на съда на големия основния състав е 2006 е година 6409 на чета 03. И там параграф 3 е, казва следното. Конвенцията е подписана от общността и след това от, потвърдена от решение 93 наклона чета 93 и е, след, според разпоредбите на тази конвенция според, е, са неразделна част от правния ред на общността. Питам се, как бихме могли да имаме въобще съмнения по това, че е, дали е, конвенцията на ОНЕ за морско право е част или не от е, общото законодателство. Аз е, е, като член на парламентарна мисия посетихме е, Турция неодавна и е, се срещахме с опозицията, която според мен е проевропейска. Проевропейските партии в Турция казаха, че отварянето на повечето глави е, от преговорите се разглежда като награда за политиката, която води Ердоган, а не като ангажимент. Е, поне така го тълкуват те колкото до е, партиите, за които е, за All Parties Concern, съгласен съм с това, и още нещо. Да не забравяме ролята на Турция по отношение на този арбитраж, инструмента, системата за решаване на спорва между държави и инвеститори те са силно ангажирани с това. Колкото до вътрешното право и е, сигурността, както казва докладчика, за, за обикаляне на съдебната власт не мъйва да бъде възнаграждавано по никакъв начин. Господин Джамбаски. Уважаеми колеги, поведението на управляващата партия в Турция може да бъде наречено силно спокоително. Силно безпокоително, прощавайте. Аз също се присъединявам към подкрепата на и към поздравленията за докладчика и докладчите сянка, но не мога да не отбележа няколко факта, които предизвикват и моето силно безпокойство. На първо място това са промените в законодателството по отношение на свободата на словото, свободата на събиранията, свободата на електронните печатните медии, както и възможността да, бъде, да се осъществяват протести. На второ място това е финансирането, предполагаемото финансиране, лечение, трениране на бойци от Ислямска държава на турска територия – на трето място, разбира се, са продължаващите провокации към Кипър а, и продължаващите териториални спорове там. На следващо място е поведението на висшите представители на турското правителство а, към а, а, държавници, държавни глави, които са, които са изразили своето отношение към арменския геноцид, включително, между другото, към главата на Римокатолическата църква а, и към а, едно от приятите от Българското народно събрание – декларации, с които се осъжда арменски геноцид. Всички тези факти ме карат да мисля, че Турция няма намерение да спазва европейските правила за поведение и нейното поведение би трябвало да бъде най-малкото по-строго порицано в този доклад. Благодаря за вниманието. Thank you, President. Uh, I also think... Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че на Кати Пири не е било е, лесно. Това е госпожа Шаке. Преговорите по подобен текст с толкова много изменения винаги се свеждат до много древните подробности и се надявам обаче, че по-голямата картина се очертава достатъчно ясно. Ние имаме известни безпокойства, които са отразени в нашите изменения, най-вече, че промените в, Тър... в Турция не водят до разширяване на благоденствието или свободата и правата на гражданите в Турция. Свободата на волеизявление и на изказване на медиите, липсата на справедлив процес и много други бихме могли да сложим като проблеми в списъка. Но трябва да бъдем реалистични и да сме на ясно, че ние имаме интерес да запазваме отношенията си с Турция, включително и по теми на сигурността и е, овладяване на кризата от Близкия изток. Но трябва да търсим повече ефективност, повече репутация, повече е, е, основания за е, взаимоотношенията ни с Турция, които можем да намерим е, на базата на реформите, които те извършват вътре в страната. Искам да се присъединя към това, което каза господин Ламсдоров. Наистина важно е този процес, до който стигнахме в преговорите с, между Европейския съюз и Турция, да разгледаме много критично и да отчетем това отдръпване, негативна тенденция в отношението на Турция към Европейския съюз. тук процеса на преговорите е, между държавите членки не се подкрепя единодушно и е, тук е, се крие и отговорността на Европейския съюз е, по отношение на случващото се в Турция в момента. Но като изключим това, наистина важно е да се занимаем с действителните факти те са, че е, тези, които искат демокрация в Турция, отношението към тези, които искат демокрация в Турция е отрицателно, тези, които се дръзват да критикуват е, правителството, е, са давани под съд, е, е, съдилищата в, вземат пристрастни решения, т.е. негативното развитие в Турция взима драматични размери е, и е, ние с доклада на госпожа Пири можем да постигнем нещо само ако е, честно опишем състоянието на нещата в Турция, защото не е в наш интерес да, да направим обратното. Е, би трябвало да работим е, в тясно взаимодействие с Турция, ясно е това, но е, би, не би трябвало да си затваряме очите за а, опущенията на, на правителството на Турция и а, на президента Ердоган. Благодаря, е, господин председател. Наистина е, докладчицата се е постарала доста, но е, трябва да кажа, че няма турска част от Кипър, има окупирана от турците част на Кипър, така че там няма председателство, а представител на, на, заетата, окупирата от турците част. сега Говори се, че Турция трябва да се съобрази с ценностната система на Европейския съюз. Това е така. Когато говорим за е, права на човека, е, за първ път в историята на Европейския парламент е, всъщност ние говорим за това как трябва да се реши кипърския въпрос, проблем и предлагаме а, конкретно решение, което обаче не а, отговаря, излиза, че не отговаря на европейското законодателство. Това е решение, което е, е, няма препратка нито към принципите на Европейския съюз, нито към декларацията от 21 е, септември, нито към протокола от Анкара в, е, в е, е, доклада. В е, предложенията за измененията е, мисля, че трябва да се наблегне на това принципът е такъв. Ако е, е, се търси решение на проблема с Кипър, то трябва да се търси на възоснова на европейското право и признаване на правата на човека. Е, защото сега имаме един доклад, е, в който, както казах, за пръв път е, се предлага някакво решение по кипърския въпрос, е, колкото до конвенцията закона на морето, колкото до Турция. Наистина съвсем ясно е, че н-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 Да, по тази много деликатна тема е, искам да кажа нещо. Турция е готова за диалог, но до каква степен е, може да се придвижи напред този диалог с представителите на турската държава? Как е възможно е, да продължават е, преговорите за присъединяване, след като е, официалната позиция на Турция е такава, което заплашва и Гърция с казус Бели едва ли не представлява по отношение на Гърция. Тук не се признава съществуването на една държава членка на Европейския съюз. Как е възможно ние да е, хвалим Турция за това, че тя приема беженци от Сирия, като същевременно Турция незаконни е, е, пропуска нелегални е, мигранти, иммигранти към Гърция и ги прехвърля на там. Това е проблем, и който трябва да се отчете. Е, всъщност е, това е двустранен проблем, но с много по-сериозни последствия. И накрая е, трябва да търсейки решението на един проблем, не бива да създаваме други търсене решение на един проблем не трябва да води до създаването на други защото излиза, че една незаконна позиция всъщност сега е, бива призната. Действащия, изпълняваща длъжност директор на политика разширяване, всъщност не действа, не е действащ. Ще ви помоля ако можете да ни отговорите на въпроса за е, Конвенцията на Обединените нации за Закона за морето. Благодаря. Само искам да подчертая, както и миналия път, че оценяваме високо доклада. Той засяга всичко ключови проблеми между отношенията между Европейския съюз и Европейския съюз и в подготовката на компромисните изменения е било извършена много голяма подготвителна работа. Тук имаше един конкретен въпрос за Конвенцията на непоморско по морско право. Какво можем да подчертаем? Конвенцията е подписана от Европейския съюз и страните членки и нейните разпоредби покриват области, които са или в изключителните компетенции на Европейския съюз, или са от споделени компетенции. Затова настоящата формулировка, която казва, че трябва да се спазят част от законодателството при изпълнението, е правилно. Ако искате повече разяснения мога да ви ги направя, но мога да кажа, че формулировката такава, каквато е записана сега, е правилна. Thank you, Mr. Chair. Uh, well, thank you for... Следващият оратор, госпожа Пири. Благодаря, благодаря на колегите, които се изказаха. Нека съвсем кратко да отговоря на някои въпроси. Е, компромис 21 по въпроса за Кипър. Госпожа Сомър искаше да преразгледаме това, което сме договорили за последното изречение. Час и половина преговаряхме само по този параграф, за това мога да кажа, че всъщност го направихме и по искането на госпожа Сомърс и господин Кафалогянец. Така че ако сега НП отново иска да сменим и да върнем първоначалния текст, добре, нямам нищо против, но в края на краищата ние по ваше искане сменихме това последно изречение. После е, комисията за за липсващи лица. Аз се свързах с тях там сега иска, има искане за разделно гласуване. И ако отново ще започнем да предоговаряме и това изменение, ще се върнем отново на стартова позиция. Нека да говоря с докладчиците в сянка. За Конвенцията за морско право на ООН е, не мисля, че може да кажа нещо по-ясно от това, което бе казано. Това, което застъпихме сега като формулировка, е според комисията правилната формулировка. Затова и е, подадохме текста на правната служба на комисията. Разбирам, че има проблеми. Господин Сомър предложи евентуално цялото трето изречение да отпадне, т.е. изобщо да не се говори за законодателството, а само да призовеме Турция да подпише конвенцията, да го оставим цялата препратка към законодателните текстове вън от, извън текста. За Гърция присъединяването да отпадне. Да, направено е винаги. Това е бил щекотлив момент, но в края на краищата това не по променя факта, че ние преговаряме за членство на Турция, но така с отворен край. Процесът е с отворен крак и, край и не знаем дали ще се стигне до това присъединяване. Съгласна съм с господин Ламсдорф, че в компромис едно сме стигнали много постигнали много важно споразумение, а именно да се преоцени начина на провеждане на преговорите до този момент. Защото не само Европейския съюз е доста фру, фрустриран, но същото въжи и за Турция, включително и за това как точно се провеждат преговорите. Госпожа Саки и госпожа Хамс, абсолютно съм съгласна с вас смятам, че отразяваме в доклада факта, че а, има основни а, моменти в преговорите и те са реформите в а, вътрешните, а, вътрешните проблеми и вътрешните проблеми в Турция. Мисля, че всички политически групи са на едно мнение. Някои от проблемите, особено свързани с основните ценности в Турция, не върват в добра посока. Това е, господин председател, ще спра до тук. Имаше искания за конкретни изменения, но ще стигнем до тях, когато с докладчиците в сянка обсъждаме списъка за гласуване. Благодаря ви и желая успех на преговорите. Струва ми се, че има светлинка в тунела и че можем да постигнем едно доста широко мнозинство. Е, Знаем е, къде са критичните моменти в нашата позиция по отношение на Турция. Знаем, че процесът е с отворен край. Но независимо от това как е, държавите членки се отнасят към въпроса за отношенията Европейски съюз-Турция, ние всички сме единни е, в това, че е, Турция не е наш враг, Турция е на страната на Европейския съюз и е, е наш съюзник. Така че на тази основа можем да постигнем компромис. Понеделник, 11 май, тогава ще гласуваме. И така, има ли нещо важно, което искате да ни съобщите, защото всъщност приключихме с тази тема? Само една е, кратка е, завръжка по е, и то процедурна е, бележка. Като е, председател на делегацията Европейски съюз Турция. Аз изслушах е, представителя на комисията. Е, трябва да кажа, че аз направих политически бележки. Е, не съм се позовавал на някакви правни основания, но темата е изключително важна. И в никакъв случай, както вече казах, ще повторя, не бива, е, решавайки един проблем и изчиствайки една грешка, да допуснем следващата е, грешка. Не, не става дума за подбор, така да се каже, на ястие е, включено в меню. Да, добре, темата е изчерпана. Следващия понеделник ще бъде гласуването. Благодаря на всички участници в дискусията. А, така, имаме проблем. А, господин Пейон е докладчика на следващ, последващата тема, а, но междувременно вече колегите от а, националните парламенти, поне отчасти са тук. А, Комисаря Хан също не може да бъде оставен да чака дълго, така че ще ви предложа е, комисаря е, е, Хан сега да получи първо думата, след това да дадем думата на колегата Кукан, който е докладчик по темата Европейска политика за съседство. След това, ако стане време до обяд, ще дадем думата и на колегата Пейон, който да ни представи своята тема за Близки изток и Северна Африка. Но при всички положения ще се постараем той да получи възможност да се включи много активно в днешната дискусия до обяд. И така, ако сте съгласни е, с тази процедура, сега веднага се обръщам към колегите от националните парламенти. Поздравяваме ги много сърдечно. Ще водим е, дискусия по е, темата Европейска е, политика за съседство, ЕПС, новата ориентация в ЕПС. Естествено ще говорим и по много други въпроси, свързани и с отбраната със сигурността. Е, чудесно е, че колегите от националните парламенти са тук, за да можем заедно да обсъдим тези важни въпроси. Много-много сърдечно ви благодаря за това, че сте е, потеглили на път за Брюксел е, и пътуването уморява и отнема време, но ние се радваме, че сте тук. Е, а сега комисарят Хан да ни съобщи как стоят нещата актуална информация. Да, благодаря, господин председател. Е, голямо предизвикателство Предизвик... да представя новата политика е, или по-скоро новите моменти в е, ЕПС. Радвам се, че колегите от националните парламенти са тук и ще обсъдим с тях въпросите. Как ще вържем тази година пакета по ЕПАС? Необходим е един структуриран диалог. Точно за това пледира и господин Кукан в своя доклад за да може е, ЕПАСа в бъдеще да осигури е, едно по-добро развитие е, в е, пространството на стабилност и сигурност за всички партньори. Няколко са ключовите моменти, на които ще се спра накратко. На четири въпроса. Много се радваме, че тук има представители на националните парламенти и въпросът е какво можем да направим, за да разширим обхвата и да се получи диференциран подход с нашите партньори. Необходимо е да направим повече, за да е, имаме и достатъчно много партньори, не само на изток и на юг, но и достатъчно разнообразие в тези региони. Украина, Грузия, Молдова искат по-тясно сътрудничество с нас и ние трябва да отразим и възможностите за по-нататъчни стъпки. Демократичният преход на, напредва, примерно в Тунис. Миналата седмица е, установихме това при визитата си там – но политическите и економическите взаимоотношения е, на Европейския съюз е, се разширяват и с Марокко. Някои обаче партньори на юг и на изток за момента нямат желание да има по-тясно сътрудничество, така както това се случваше до сега с политиката за съседство. Това се дължи понякога от натиск от други техни съседи или просто въпрос на стратегически избор. За това ние трябва да обмислим как да изградим партньорства в подобни обстоятелства, като оценяваме реалистично и нашите и техните интереси. Трябва да се отразяват всички конкретни нужди на съответната страна, общите ни интереси е, и на Европейския съюз и на тези страни – и също трябва да помислим как да работим с съседите на тези страни, за да не се налага е, вето от тяхна страна на взаимоотношенията с Европейския съюз. Също трябва да съвместнем съвместно по последиците на кризата в Сирия. политиката, когато се приема като наложена, а не активно избрана, обикновено не води до добри резултати. Ние трябва да търсиме партньорства след, сред равни. После, къде слагаме акцента? Трябва да се отдалечим от настоящия модел, където се опитваме да покрием голям брой, от, брой сектори с всеки партньор. С когото е възможно, можем да търсим споразумение за асоцииране и сътрудничество, но тези, които не искат да се ангажират много задълбочено, нека да видим къде са общите ни интереси и да изграждаме взаимоотношения на по-солидна основа. Економическото развитие, енергетика, взаимосвързаност на мрежите, миграция, мобилност, сигурност, управление и това са основните е, области, в които можем да работим. До сега е, политиката ни за съседство е, разчиташе на общностни инструменти. Сега е време да обединим всички налични инструменти, за да имаме един по-общ подход към предизвикателствата в региона. Също така по този начин ще можем да решим и някои от непосредствените проблеми, които, за които ни е необходима и помощта на нашите партньори. Терористичната заплаха е един, едно такова предизвикателство. После огромната е, и тежка верига от бедност и престъпност – миграцията, която причинява толкова много е, смърт е, в търсенето на по-добър живот. Ние трябва да можем да работим с партньорите си, за да променяме обстоятелства в е, моменти на криза, включително използвайки финансови инструменти. Що се отнася до процеса на консултации, мога да с удовлетворение да отбележа, че Постигаме напредък. В е, Барселона имаше заседание в средата на април, което бе доста забележително по няколко причини. Първо, това бе първата среща с наши партньори от 2008 около 30 министри от е, е, Европейския съюз и нашите южни партньори присъстваха на тази среща и се възползвахме от, от възможността да обсъдиме как да направим по-ефективна нашата политика за съседство. Под, по, получихме единно съгласие и подкрепа на южните ни партньори за по- тясно сътрудничество, макар техните интереси и стремежи да са различни. Общото послание от срещата е, че те искат нашите партньорство да е на по-равнопоставено. И що се отнася до партньорите от изток, там имахме добра обмяна на мнение на среща на върха на 20 април. Там подго... подготвяхме срещата на а, върха в Рига на 21 и 22 май на срещата за източно партньорство. Във всички случаи вие ще получите информация. В Ясно е, че партньорите искат да преразгледат начина по който ние си взаимодействаме. И сега, ако мога да говоря за пакета за изпълнение на политиката за съседство, той бе прият на 25 март. Там се включват два регионални доклада за източното и западното партньорство и 12 конкретни доклада за страни партньорки. Разглеждат се въпросите на демократичния преход, економическото развитие, човешките права и сътрудничество в областта на миграциите, мобилността, правосъдието, енергетиката и транспорта и сигурността. 2013 бе година на кризи големи предизвикателства, въоръжен конфликт в Украина, насилие, нарушаване на човешки права от терористите в Близкия изток и Северна Африка, както и конфликта между Израел и Палестина. Миграцията и трафика на хора се засилиха. Ние търсиме имаше спешна нужда да се реагира на политически кризи, затова не можеше да се работи винаги по въпросите, да речем, на економическото развитие. Тази година пакета за политиката за съседство е много смесен. Молдова, Украина, споразуменията за асоцииране, демократичния процес на преход, там върви напред, въпреки случващото се с споразумението за асоцииране. Украина също отбелязва забележителен напредък, като се има предвид обстоятелствата, особено свързано с нейното законодателство и регламентиране. Ние очакваме провеждане на ключови реформи в по-координиран начин. Отношенията ни с Армения продължават. Страната се присъедини към Евразийския економически съюз в Грузия се ограничи възможността на заработа на гражданското общество. В Тунис и Марокко поддържаме економически отношения. В Либия има проблеми с политическата и военното положение, където се породи вече и миграция в големи мащаби. в Близкия изток. Мирния процес бе в застой, като се има предвид какво се случваше в Газа, Йордания и Ливан имаха проблеми и доста устойчиво се справиха с проблемите с иммиграцията там. Наблюдава се е, намаляване на свободите и човешките права. В Йордания се е, дигна мораториума върху смъртната присъда и продължиха екзекуциите. Също стратегическия диалог трябва да бъде поддържан. И накрая, за бъдещата политика на съседство, необходимо е да намерим нови начини да се чуят посланията ни. Надявам се да видим резултати краткосрочно и средносрочно. но европейските и национални парламентаристи би трябвало да запознаят колегите си с резултатите от нашия преглед, така че ние да получим обратна информация. Благодаря ви и с удоволствие ще отговоря на въпросите. Благодаря, господин председател, господин Кукан. На първо място искам да поздравя най-сърдечно представителите на националните парламенти. Приветствам и възможността заедно с тях и с комисаря Хан да говорим за прегледа на европейската политика за съседство. Глас в залата, но не на микрофон. My micro is on. I speak loud. Микрофонът ми е включен, говоря високо, не разбирам какъв е проблемът, казва господин Кукън. Да продължа ли? Мисля, че ние сме избрали много удачен формат за обсъждането на тази политика, тъй като представителите на националните парламенти често трябва да работят по конкретни проблеми на европейската политика за съседство и за това е интересно да чуем какво биха ни казали. Уводните думи на господин Хан е, бяха много смислени. Те засегнаха някои от най-важните за нас въпроси. Все пак ще се спра на няколко бележки, елементи, които са в основата на моя доклад. Това е доклад по собствена инициатива на парламента, е, тъй като ние бихме искали да допринесем за прегледа на политиката на съседство. Най-общо казано и на юг и на изток е ясно, че ще трябва да помислим много сериозно каква да е политиката ни. Крайно време е да го направим, тъй като много от съседните на нас държави а, са а, в доста голям хаос и можем да кажем, че сега наблюдаваме резултатите от процеси, започнали още 2004 година. Нашите цели не са се променили, ние искаме да имаме съседни държави, които се радват на просперитет и сигурност. Но виждаме, че те са жертва и на економическата криза, и на политиките на Русия, що се отнася до страните на изток. Всъщност, една от основните задачи на моят доклад е да се върнем към най-важното основните елементи за едно стабилно, сигурно и проспериращо съседство. Но как можем да стигнем до там? На първо място европейската политика на съседство трябва да почива на важни фактори. Трябва да отчетем че не сме еднакви със своите партньори. Затова и на думата разграничение се обръща особено внимание в доклада. Всъщност, ние нямаме един съсед, имаме най-различни съседи, не само географски, а и като профил, като възможност за активна работа заедно с Европейския съюз. Ето защо и подходът ни към тези партньори би трябвало да е по-целенасочен и да отговаря на контекста. Подкрепата за демокрацията и върховенството на закона, разбира се, трябва да бъде същината на нашата политика. И в това отношение понякога предоставянето на ноу-хау е по-добро, отколкото предоставянето на пари. Сигурността, стабилността също са в основата на европейската политика на съседство. Но какво е положението в момента? 16 страни по ЕПС, 11 от тях са страни в конфликт. Следователно Европейския съюз е изправен пред най-разнородни предизвикателства за сигурността и на юг, и на изток. Необходимо е да изграждаме силни партньорства въз основа на тясното сътрудничество и договорните отношения. Също така трябва да видим какво можем да предложим на партньорите си и съответно какво могат да ни дадат те. Сътрудничеството не бива да се разглежда единствено като сътрудничество в региона – Ние трябва да укрепваме отношенията и с други международни партньори и организации. Европейският съюз трябва отново да поеме водеща позиция и да стимулира международната общност, да я насърчава, така че да се постигнат общите цели. Накрая, но не и е по значение, необходимо е да бъдем далеч по-видими – Имам предвид присъствието на Европейския съюз в страните по съседството. Не веднъж съм споменавал, че политиките на съседство би трябвало да зависят в много по-голяма степен от политическите цели и политическото ръководство – затова в доклада призовавам да има специален пратеник за южното и източно съседство, защото един такъв служител би допринесъл за по-добрите отношения с ЕС и държавите членки, също така би допринесъл за връзките с региона и съответно провеждането на различни дебати. Мисля, че моето предложение се натъкна на доста хладен ентусиазъм, но аз съм готов да продължа обсъждането и да разговарям с различните заинтересовани групи. Това са някои от основните идеи в проекто доклада. Разбира се, много внимателно ще изслушам изказванията и на нашите гости днес. Благодаря ви. Господин Потапкинс от парламента на Латвия. Латвия, както знаете, в момента е страна председател. Hello. So, uh... Здравейте. На първо място искам да се спра на актуалната ситуация по отношение на съседите и това, което се случва с Армения. Имаме много добри контакти с арменците. Редовно се срещаме, обсъждаме ситуацията в източното съседство. Мисля, че би било грешка да намалим усилията си. заради решението на Армения да се включи в Митническия съюз с Русия. Армения показва ясно, че иска да развие отношения с Европейския съюз, иска да се получи от нашия опит и съвсем не желая да затваря вратата пред една такава възможност. Вярно е, че предстои и подписването на споразумението с Армения. Това е споразумение с Европейския съюз и ще се случи на срещата на източното партньорство в Рига. Принципно имам чувството, че се следваше грешния подход да се разговаря само с политическите елити на нашите съседни държави. Установихме контакти например с господин Янукович в Украина. Би трябвало по-скоро да търсим контактите между хората. Има споразумение като това за асоцииране, подписано от украинското правителство и други споразумения между Украина и Европейския съюз. За Украина Безвизовия режим е една от основните цели. За жалост обаче пакета за визова либерализация едва ли ще бъде подписан на срещата на върха тази година. Нещо, на което украинците се надяваха. Така или иначе, пак казвам, важни са контактите между хората, и не да се говори с високопарни думи, а на практика да се покаже кое би било добро за съответната страна. Това е почти всичко, което исках да кажа. Благодаря, господин председател. Господин Преда има думата. Много се радвам, че днес мога да присъствам на тази размяна на мнения по европейската политика на съседство в присъствието на комисаря Хан, господин Кукан, който е автор на доклада и съответно нашите поканени гости от националните парламенти. Става дума за важна реформа на ЕПС. Аз накратко ще се спра на три теми, тъй като ми се струва, че политиката на съседство би трябвало на първо място да се съобразява с актуалното състояние и съответно контекста, в който работи. Казах, че ще се спра на три въпроса. На първо място необходимо е да се направи тази пряка връзка между ЕПС и външната политика – не бива да се забравя, че европейската политика на съседство би трябвало да е част от външната ни политика. С други думи, нашите позиции по съседството би трябвало да отговарят на избора, който е направен в външната политика. И би трябвало комисаря Хан да работи в сътрудничество с върховния представител, нещо, което той върши отлично. След това виждаме страни от източното съседство, подложени на огромни заплахи, на шантаж, например Украина. И при новата ЕПС не бива да си затваряме очите – за тези нови обстоятелства. На второ място имаме документа от началото на март за консултациите. Имаме доклада на господин Кукан. Приветствам факта, че в доклада на господин Кукан Кукън се обръща внимание на демокрацията, правата на човека, свободата на пресата, че се подчертава колко важни са тези ценности за нас. В документа от началото на март те не са застъпени толкова много нещо, за което съжалявам. На трето място, много важно за реформата – за дадената рамка за гъвкавост на външната политика. Нещо, което ни позволява да развиваме различни отношения с страните от съседството в зависимост от собствените им възможности и способности. Европейската политика на съседство може в някои случаи да означава сближаване, присъединяване, в други случаи засилено сътрудничество и нищо повече. Но не може ЕПС да бъде някаква универсална политика с едни и същи цели за всички. Това е основното. Европейската политика на съседство, разбира се, трябва да утвърждава собствените ценности и, както казах, да бъде достатъчно гъвкава, за да е специфична за всяка отделна страна. Благодаря ви. Mr. Beckström. Господин Бекстрем. Като че ли не е тук? Господин Шалво. Поискал е думата, но господин Сьоренсън. Госпожа Сьоренсън поправя се председателят. Leute euch da mal, reden will.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 Да, господин Кристал. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че комисарят Хан днес е тук е, за разговор с колегите от националните парламенти. За всички нас от националните парламенти това е много важна среща. Следващата седмица е, изтича срока за предложенията за подобрения. Бих искал да поздравя и господин Кукан за много добре подготвения текст, много изчерпателен, всички важни елементи са включени и би трябвало да допринесат за подобряване на европейската политика за съседство. Ще спомена и още нещо. Страните е, от е, източното партньорство е, крайна сметка не само по географски признак, но и по а, редица други критерии с времето ще придобият а, е, възможността е, да се подготвят за пълноправно членство. Това е нещо, което бихме могли също да посочим. Към комисаря Хан ще се обърне с е, следния въпрос. Да, за следващите 5-10 години очевидно няма да има разширение, но вашият мандат е ограничен до 5 години. Как виждате процесите поне през следващите 5 години? Господин Немети, благодаря ви. Много се радвам, че имам възможност да бъда тук, да се срещна с всички колеги, с комисаря, с колегите от Европейския парламент. И а, има поръчка от а, председателя на нашата комисия по външна политика да благодаря специално на господин Елмар Брок а, за инициативата да ни събере, за да поговорим а, по а, въпросите на а, ЕПАСА и то преди Европейския съвет по отбрана, защото в новия формат на ЕПС ние ще обсъждаме много въпроси, свързани с сигурността и стабилността няколко коментара по отношение на ЕПС и чутото от господин Хан. Господин Хан, вашата задача е много трудно. Вие ще трябва да реформирате европейската политика за съседство. Тя в момента вече е в друг контекст, много по-различен от предишния. И това означава, че ние ще трябва да насочим европейската политика на съседство към, така да се каже, общите тенденции, свързани с общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана. Имаме в момента, така да се каже, е, много тежка ситуация. Е, е, военни конфликти на изток, на юг. Европейската политика за сигурност, естествено, трябва да съобрази това огромно предизвикателство пред всички нас. Вторият въпрос. Изключително важно е. Най-важното е, може би, да реализираме факта, че ние е, трябва да балансираме между е, изтока и юга, където е, се водят военни действия и да се опитаме да засилим солидарността вътре в самият Европейски съюз. ако ние сме в състояние да запазим именно това равновесие и да засилим солидарността между нас, европейската политика на съседство ще бъде успешна. И третият въпрос срещата на върха в Рига, която наближава трябва да изясня е, какво имам предвид е, във връзка с е, срещата в Рига и какво според мен трябва да стане. Трябва да се демонстрира солидарност с Украина. Това е изключително важна задача. Това е, може би, най-важната задача на срещата на върха в Рига. Колкото е възможно по-бързо, държавните, правителствените ръководители трябва да демонстрират солидарност с Украина и освен това, да се посочи на Украина съвсем ясно, че има перспектива за европейско членство, защото това ще бъде именно ясният отговор на руската агресия. И на второ място, трябва да е, предложим на хората е, облегчен е, визов режим, така че те да могат да пътуват. При всички положения трябва да разработим пътна карта за безвизовия режим. И така, срещата на върха в Рига ще се отнася не само до политиката на съседство, до общата външна политика и политика на сигурност или политиката на отбрана на Европейския съюз. Срещата в Рига ще засекне въпроси, свързани с състоянието на Европейския съюз и неговото бъдеще, както и нашата възможност да действаме морално, етично.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 благодаря, господин председател. Екара е, много се радва, че има възможност да обсъди е, тези важни въпроси с комисаря Хан и с е, представители на националните парламенти. Е, преди години аз бях докладчик именно по е, тази тема и е, чудесно е това, което вие казахте, господин Хан, че има едно източно и едно южно измерение, е, което се подчертава и в доклада. Да, е, това според мен е една правилна ориентация, е, е, която е спазил и нашия докладчик, вместо да се спираме на отделните страни. Но е, как точно ще се наложи тази политика. Има твърде много евроскептици в моята страна, които смятат, че е, така да се каже, ще се засегнат имперските интереси на Русия и тя отново ще се опита да доминира по някакъв начин е, е, източното партньорство и да контролира процесите в него. Според мен става дума за доброволно а, обединяване на а, самостоятелни, независими а, страни и а, те вече са се откъснали от а, а, така, съветската господство. Е, и в политическо, и в економическо отношение. Хубаво е при всички положения да оставим вратите отворени на Европейския съюз за страни като Армения и други, е, защото само по този начин ще им помогнем действително да се еманципират от е, Русия. Същевременно много важно предизвикателство е джихада, ислямска държава, тероризма, които проистичат от там. Затова трябва да обърнем особено внимание на страни като Сирия и Либия. Също естествено, трябва да си даваме сметка, че не всеки изповядващ исляма е терорист. Азербайджан, Марокко, Тунис, Алжир. Ситуацията и там е, е немалко е предизвикателство, но но параграфи 17-19 много умерено и така, с такт разглеждат ситуацията именно там. Трябва да разгледаме естествено и отношенията с Казахстан и с Армения бихме могли да отредим един по-специален статут е, на е, тези страни в рамките на нашето е, партньорство за съседство. Свободното движение на хората. Естествено, това е един много важен момент. Така че би трябвало да разработим една цялостна концепция за визови облегчения и безвизов режим за гражданите на тези страни. Аз знае, че в моята другата страна има много е, така, възражения срещу една такава политика, но и не малко страхове, но при всички положения би трябвало много деликатно и същевременно последователно, разкривайки една определена перспектива към страните, да създадем една цялостна политика в това отношение, без непременно да се опираме на конкретни държави. Италианската камера е представена тук. Благодаря за тази възможност да се срещнем. Това е от решаващо значение за нас. Ние е, преразгледахме нашата политика и наистина трябва да погледнем на политиката за съседство след един период на експерименти. Според мен трябва да потърсим баланс и в политиката за съседство ние намираме баланс по отношение на изтока и юга. Но трябва да обърнем особено внимание на юга. Ако проследим това, което е случило земноморието Средиземноморието, е, Северна Африка, мисля, че е, това трябва да е приоритет за Европейския съюз. Освен това, от решаващо значение е да помислим, както сме го правили в парламента, да преразгледаме някои принципи, а именно принципът повече за повече. Тоест да даваме повече на тези страни, които е, по-добре осъществяват прехода към демокрация. Но трябва да правим това, съзнавайки, че това ще породи противоречия. Например, страни, които изостават в е, демократичните процеси, ще получават по-малко, което ще се отрази много тежко на населението на тези страни. Три неща е, би трябвало да получат е, особено внимание. Първо критерия е гъвкавост, което означава, че на този етап е, трябва да се съсочим върху тези страни, които са напреднали, например, както регистрират напредък, както Тунис във връзка с процеса за регионална интеграция. Това се отнася и за европейската политика за съседство на изток, но и на юг. Мобилността е решаващ фактор, който ще могне, ще стимулира редовната законовата миграция чрез една система облегчена на визо визи е, ще дава възможност на хора от е, тези страни да идват, да се обучават, е, да получават образование и да се връщат. Разбира се, трябва да преразгледаме политиката за съседство с оглед предизвикателствата на бъдещето и е, пак казвам с ударение върху юга, тъй като това е и приоритет е, и е, проблем, който не търпи отлагане и засяга всички нас. Благодаря. Мистер Нат. Господин Нат. Извинете ме, че съм малко пресипнал. Аз съм съгласен с казаното от италианския парламент. Ние имаме сериозен проблем. Като испанец ще кажа следното. В Либия няма с кого да преговаряме. Освен това, знаем каква е реалността. Правителството в Триполи и правителството в Тобрук са две различни управления. Ние не знаем дали всичко е реално или чисто теоретично, когато разговаряме с тях. След това да вземем Палестина. Аз мисля, че трябва да се придържаме към международното право, защото когато то се прекрачи, се случва това, което се случи в Крим. Но Израел си присвои голландските възвишения, непрекъснато има нови заселници, защо не се прилага член 2 от споразумението? Ясно е, че това е чисто лицемерие. На трето място действията срещу терористите. Ние говорим за това, но оставяме всичко в ръцете на Франция и Обединеното кралство. Ние сме силни по риториката, докато те леят кръв. Аз мисля, че Европа трябва да присъства да даде ефективен военен отговор. На четвърто място Сирия. Реалността в Сирия не е много приятна, но това е положението. И когато реалността не отговаря на желанията ни, това разбира се е неприятно, но какво направихме ние? Ние направихме така, че умерените политици вече ги няма. Имаме кюрдите или Храл Рашам, това е фундаменталният ислямизъм, подкрепен от Катар – не директно от Турция и разбира се правителството на Аласад, което се подкрепя от християните. Това е горчивата реалност, но ние трябва да водим политика, която да е реалистична, а не да е някаква фантасмагория. Нека това да е ефикасна, а не философска политика. мистер Гладка. Господин Гладка. From Lithuania. Литва. Е, колеги, дами и господа, благодаря първо на господин Брок за тази инициатива, за поканата да обсъждаме важни въпроси, свързани с европейската външна политика. Днес говорим за политиката на съседство. И аз се питам, може ли е, това да е една единна, еднозначна политика за всички държави членки, защото всяка държава членка, включително Литва, имат е, собствени съседи, има собствени съседи и оттам някои специфични аспекти на тази политика за всяка държава членка. Разбира се, има и общи европейски принципи на добросъседство, е, които въжат за всички държави членки и се споделят от всички. Тези принципи трябва да почиват върху националните правни норми, националното право, е, стремежа да има една сигурна е, без, безопасна околна среда, доверие у съседите, но повтарям, всяка държава членка има различни конкретни съседи на е, юг на е, Литва за добро или зло е, има трудни съседи, Беларус и Русия, чиято политика често е в синхрон, външната им политика и военната. Ние е, сме. Е, какво означава за Литва това? Това, че от е, политика срещата на върха, след срещата на върха във Вилнюс, ние очакваме определени резултати. Френски представител, който от е която няма такива съседи, говори много меко и с много топлота за външната политика на Русия. Но нека да се изправим пред фактите. Е, Литва е изправена пред заплаха от страна на Русия. Първата заплаха е, е свързана с е, енергийния проблем, ятрената енергия. Никой не може да гарантира безопасността на ядрен, на е, атомна електростанция, построена недалеч от, недалеч от границата ни. Така че това е първата реална заплаха мой колега и сънародник е, го спомена. От, е, е, спомена, че от 20 до 30 април между 20 и 30 април руския военен флот е навлязал в литовска економическа пространство четири пъти и това е, е един е, изтласкал шведски кораби, четири е, е, шведски кораба. Е, това е един проект за изграждане на подводен кабел между е, Литва и Швеция. Е, Другия ни проблем е с, с Беларус. Е, една силно милитариз... Това е един силно милитаризиран район е, и е, ето защо трябва да отчитаме и конкретните обстоятелства, когато говорим за политиката на съседство. Тази сутрин обсъждахме отношенията между Европейския съюз и Русия. Ако бъде прията въпросната резолюция, всичко това ще се качи на европейско равнище, ще бъде поставено на европейско равнище, а това е много различно от конкретната сигурност на балтийските страни. И аз наистина поздравявам колегата Ландбергис, Ландберги за е, разработване на тази резолюция. Сега, какво очакваме от срещата по съседство в Рига? Това е не само лична моя позиция, това е очакване на е, целия Европейски парламент и комисиите по външни отношения и отбрана. Е, според нас е, срещата на върха в Рига трябва да излезе с една декларация, където ясно е разписано, че споразумението за присъединяване с Грузия, Армения и Молдова са най-ефективни инструменти, които ще помогнат на тези държави да засилят е, да укрепят политическата си економическа стабилност и да бъдат по-устойчиви на външни заплахи. Но те не могат е, и е, няма да бъдат крайната цел при техните, в техните европейски аспирации. Според нас членството на въпросните страни Украина, Молдова, и е, останалите две, е, за тях е, среща в Рига ще бъде важна стъпка и би трябвало да потвърди задълженията на Европейския съюз във връзка с партньорството и съседството Так, е, решение е, за интеграция на тези страни ще даде е, сериозен тласък на е, техните жизненно важни реформи, е, а именно ако имат пред е, себе си един ясен план за членство и след първата стъпка в, от срещата във Вилнус 2013 година. Разбира се, е, предоставяне на безвизов е, режим е, на, за гражданите на Молдова е нещо положително и подобни положителни стъпки трябва да се предприемат по отношение на грузинските и украински граждани, като се посочат, заложат ясни определени срокове и дати, от кога може да се очаква либерализация на визовия режим, например. Такива решения решения е, ще докажат жизнеспособността на политиката на съседство, ще насърчат реформите и ще пратят ясен сигнал към е, хората в тези страни би трябвало наистина да се ускори изпълнението за асоци... споразумението за асоцииране с Грузия и Украина и процеса на ратификация в държавите, които все още не са го направили. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Съгласен съм с всички изказали се по отношение на гъвкавостта, е, доброто фокусиране, диференцирането и личната отговорност. И е, това е, е са е, както и новата постановка, новата трактовка на политиката за съседство. Тук обаче всичко това опира до няколко съвсем реални неща например, какво е отношението към ЛГДБ в отделните държави членки, как е, е, се изпълнява хартата за основните права. Това трябва да бъдат опорни точки в тези, тези категории, на, тази стойност на система и тези е, при оценка на, на отношенията ни с на въпросите държави с Европейския съюз Например, когато в рамките на Съдобната търговска организация се говори за услугите, трябва да се включи въпрос за свободното движение на работници. И трябва да се какви са, е, е, т.е. да потърсим економическите принципи и основи на политиката за съседство. Значи трябва да свържим, да свържим политиката за съседство, за разширяване е, и да не създаваме фалшиви очаквания у хората. Е, в самите общества да се насърчава една, е, един дебат е, за, по темите, които би трябвало да дължат ласък на, по демократичния път на тези страни. Борбата с корупция, например. Това са въпроси, които според мен трябва да залегнат в новата, в новата редакция на политиката за съседство, на съседство. Сега потока на беженци през Средиземно море. Защо тези хора напускат своите, своята родина и са привлечени от Европейския съюз? Всичко това е, сочи, че трябва да имаме нова политика за съседството и да помислим също така как изглежда съседството на съседите ни. Ерик Майер от Холандския сенат. Het nabuurschapsbeleid is ontwikkeld in това е една политика, която е разработена въз основа на разширяването от 2007 и аз е, бях свидетел на това като член на този парламент. Е, идеята за една е, приятелски настроена към Европейския съюз и стабилна, но пространство около Европейския съюз е привлекателно като идея, но има е, неговото е, приложение води до проблеми. Очакванията в отделните държави е, са различни. Те не очакват само едни добросъседски отношения. Има споразумения, които са е, част от е, които водят до присъединяване, но други не. Други провокират конфликти и противоречия. И това осложнява значително нещата и е, прави трудно изпълнението на тези, прилагането на тази политика на практика. Виждате случая с Унгария, Австрия, Унгария и Полша биха искали, например, тази страна да е, бъде прията в Европейския съюз, но в източна Украина не искат това. Те не искат членство в Европейския съюз. Те искат е, по-тясно сътрудничество с Русия. И е, какво означава това? Е, е, е как ще говорим за споразумение и подпомагане на Украина е, в такъв случай? защото е, то е нещо, което е, може само да е, обостря и да подхранва вътрешните конфликти. Така че трябва да пипаме много внимателно. Подобно нещо наблюдаваме и в Молдова и Грузия е, страни, които сме поставили, е, които са на преден план в списъка ни за е, приключване на споразуменията. Ако продължаваме по този начин, Европейския съюз ще провокира конфликтни ситуации, ще бъде партньор в конфликти. Молдова и е, Грузия. Например, там има цели е, е, райони, които въобще не, бъда, не са контролирани. Така че въпросът е, е като е, ефект от е, политиката за съседство, как можем да избегнем е, възникването на конфликти и създаването на конфликтни ситуации. Това, разбира се, е, е, е, свързва и с въпроса за солидарност, военна солидарност. В доклада на Кокън има, се споменава сътрудничеството с органи е, извън Европейския съюз, например е, е, Лигата на арабските държави, но това, Арабската лига, но какво не се споменава е, във връзка с е, положението е, около Русия или Евроазийските економически и метически съюз? Е, е, това означава, че е, съществува възможност за конфликтни ситуации. Аз мятам, че политиката на съседство трябва да е такава, че да поддържаме добри отношения не само с съседите ни, но и да избягваме е, възникването на конфликти е, с съседите на нашите съседи. Трябва да избягваме точно това. Не ни не искаме е, така несъзнателно да подхранваме е, тези е, конфликти, е, да подстрекаваме към конфликт. Е, Латвия и Литва казаха, че те имат съсед, който представлява заплаха за тях. Е, наистина тези страни заслужават закрила, както всеки, между прочим. Същевременно обаче трябва да си даваме сметка, че Европейски съюз като цяло не би трябвало да е, бъде въвлечен в допълнителни конфликти в името на за, защита на тези държави. А сега госпожа Лохвилер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Хан за казаното. Е, да спомена политиката за южното съседство. Първо Тунис. Е, колегата от италианск Европейския парламент е, вече каза, че там има положително развитие, е, които ние трябва много енергично да подкрепяме. И тук в комисията и в Европейския парламент е, ние трябва да настояваме Тунис да продължи да, по същия начин да бъде подкрепена както и Украина. От, и тук ще цитирам колегата Панцерин, който много, който обърна внимание на това последния път. Друго, важно е в политиката за съседство е, да се отчитат е, вътрешните ситуации в е, тези страни, да се види как там се решават въпроса с правата на човека. Това трябва да бъде приоритет. Тук чуваме за посегателство върху свободата на пресата, забрана на организации, на непритусни организации и пристрастно правосъдие. Когато говорим за Египет, Египет и Йордания, например, трябва да настояваме за отмяна на смъртното наказание, но трябва да търсим баланс в нашите настоявания и искания трябва да има едно релативиране на, на универсалните права на човека, по отношение на стандартите е, в е, тези страни, защото е, ако този диференциран подход може да ни помогне да постигнем целите си, т.е. да се в съответните им конституции и правни уредби да залегнат закони, които отговарят на нашите и универсалните принципи. По Либия в, имахме собствено проучване, имаме отделно проучване за нея в тази комисия, но сега това, сигналите, които получаваме от е, е, правителството на, за национално единство, са в полза на подкрепа на Европейския съюз. Би трябвало да подкрепяме всички инициативи, които, е, говорят, които водят към изграждане на държавни структури и които имат за цел да ограничат полицейското насилие и да доведат до допълнително разцепление в държавата. Благодаря сега господин Лас Лобели, председател на Комисията по външни работи в, Европейския, в Румънския парламент. Благодаря, господин Хан. Уважаеми колеги, отлично започна процеса на консултации по нашия доклад. Застъпени са основни ценности на Европейския съюз. Трябва да спазим и определен график. И е, при анализирането обаче на документа е, изникват ред въпроси. На някои имаме отговор, за други тези отговори са много повенчати. Защото тук се е, поставят въпросите за задълбочаване на взаимоотношения, за отношения с съседи, южните съседи на Русия, например. Става дума за либерализиране на визовия режим и темата конфликти и стабилност, която придобива нови измерения сега. И трябва да разгледаме нещата в големи подробности, но трябва и да бързаме, за да оформим документа до края на юни. За да можем да излезем и с много точни отговори. Тук имам предвид и, източното партньорство Украина, Молдова, Грузия. Е, Румъния е източната граница на НАТО и на Европейския съюз. Ние граничим с Украина, с Молдова и е, много внимателно обмисляме, защото Европейския съюз реагира много бавно след Крим, след Майдан. Едва тогава някакси е, осъзнахме, че въпросът е много чувствителен и че трябва да покажем солидарност. Затова и отговорите ни трябва да бъдат много ясни по отношение на тези страни, които доброволно решиха политически да се обърнат към Европейския съюз. Въпросите с либерализиране на визите и други отраслови проблеми, време е да приключиме с тези въпроси с източното партньорство. Разбира се, има проблеми с младсинствата в тези страни от източното партньорство. Примерно унгарското младсинство в Молдова. Знаете проблемите с регионалните е, езици. Трябва да очертаем така чувствителните въпроси в Европа за бъдещето. И до края на тази година трябва да можем да излезем с съвсем ясни отговори на тези съвсем немалко въпроси. Председателят, благодаря. Още 15 души са заявили изказвания, затова ако обичате, ограничете се до минута и половина, тъй като господин е, комисаря има други ангажименти е, след 12 и 15. Никол Кесталдо. Благодаря, господин е, председател. Добре дошли на приятелите от националните парламенти. Продължавам на италиански. Що се отнася до южното партньорство, тук чухме, нека да поговорим и за него, чухме достатъчно изказвания за източното партньорство – е, казахте, господин Кукан, че застъпваме определени принципи. Това, те са много важни и интересни, но за мен е, човешките права са основополагащия принцип. И те трябва да бъдат е, насърчавани и спазвани от страните от нашето съседство. Което означава, че трябва да се избягват положения, в които ние приемаме налагането на правила от нашите партньори, без да се спазват човешки права. Примерно реформирани ислямисти, с които, когато разговаряме с тях, трябва да търсиме и една обща позиция, която да се базира и не непременно на военно противопоставена, да се търси по, по-мек подход. Финансовите ни ресурси също трябва да бъдат насочени в тази посока. А също така трябва да работим и по-енергично за равнопоставеност. Не следва да подхождаме както до сега. Що се отнася до Тунис, мисля, че не сме направили достатъчно. Много повече бяха финансовите инвестиции в източното партньорство и Тунис би следвало да е толкова важен за нас, колкото Киев. И не можем да търсиме единен глас за всички. Трябва да разглеждаме по-отделно нашите съседи. И то не само е, нашите съседи, но и съседите на нашите съседи. Защото е, мигрантите, които сега идват тук, всъщност идват от области, които са засегнати от конфликти самите те. Затова е необходимо да има и подкрепа, и финансова подкрепа за разрешаване на регионалните конфликти. Разпределението на богатствата трябва да бъде по-справедливо, за да можем да помагаме на нашите съседи. И съвсем кратък коментар по иммиграцията. Съвета неодавна взе решения, но ние не следва да се ограничаваме само с една минута мълчание, защото това не води до никакви решения. Председателят госпожа Анна Нестополо от Комисията по отбрана. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία. Благодаря ви, господин председател. Благодарим ви много и за поканата за тази среща. Е, е, така можем да поговорим по въпроси, които засягат всички нас и европейски и националните парламенти. Европейската политика за съседство – е постигнала и немалко успехи. Но, ако разгледаме крайния резултат, бихме могли да кажем и тя не успя, тъй като на практика сме заобиколени от съседни държави, които са дестабилизирани, в които се водят войни. По каква причина е, се стигна до е, дестабилизация? Е, това е единия въпрос. И как можем да променим ситуацията? Това е всъщност големия въпрос, на който трябва да отговорим. Това е предизвикателството сега, в първото десетилетие или второто десетилетие на 20 и първи век. Тази дестабилизация в съседство с Европейския съюз. се сблъсква с липсата на а, обща външнополитическа визия за Европейския съюз. В този смисъл няма и, и а, общо европейска вътрешна политика. Е, Затова се сблъскваме с проблеми, свързани с сигурността. И а, е, би трябвало да а, е, потърсим в крайна сметка а, идентичността, към която се стремим и да се опитаме да я определим по-точно. Изключително важно е а, южната част от нашата политика за съседство да а, получи по-голяма роля в рамките на а, ЕПС. Южните ни съседи би трябвало да получат достъп до нашите общи европейски ценности и е, тези ценности да се приемат от тях е, и същевременно би трябвало да е, отделим много повече внимание на Средиземно море поради миграционния поток, поради кризите е, в миграционната политика, така че е, средиземноморското партньорство е изключително важно. Не можем е, да водим успешна политика е, за съседство, ако не разгледаме нещата, свързани и с Близкия изток, и с е, източното партньорство, и на юг, в Средиземно море. Благодаря. Давам дума на трима национални депутати. Господин Перострел от Португалия, комисия по ограна. Моля, ако обичате по-кратко. Е, <clears throat> е, Уважаеми колеги, ние знаем, че не можем да отделим политиката за съседство от външната политика на Европейския съюз. Така или иначе и двете политики е, се оказват по-крехки, отколкото мислихме. Сега ние сме съгласни, че трябва да се мисли за спецификата на страната, на региона, но така или иначе ПСЕ не се оказва достатъчно силна като политика. Затова трябва да се разглежда като част от външната политика и също така да отчита спецификата на различните региони, нещо, което в момента не се случва. Същевременно е, виждаме как се води дебата. Мисля, че заключенията, които се вземат, не са винаги в полза на една силна европейска политика на съседство. Например, виждаме какво се случва. На едно място се води война, на друго място са активни терористите, а ние Говорим за континент, който поема и огромна емиграция. Но така или иначе би трябвало европейската политика на съседство да не си затваря очите за сериозните проблеми, а да допринася за развитието и на Европейския съюз de problemas no futuro, mas não podemos, aquilo que se está a esquecer, aquilo, não podemos esquecer aquilo que se está a passar. Не можем да си затваряме очите, както казах, за това, което се случва по-настоящем на юг, в Средиземноморието, тази катастрофална ситуация. Господин Фенек от Малта, Комисия за външни работи. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че сте тук при нас. С голям интерес изчетох консултационния документ, който ни бе представен, особено по отношение на южното съседство на Европейския съюз. Там конфликтите, както знаем, в последните няколко години години ескалираха, особено положението в Либия. Сега няма да говоря конкретно за Либия, днес след обед ще имаме време да дискутираме и този въпрос, но отбелязвам се с интерес коментара, в който се поставя въпроса защо в, в Южния регион някои страни не са заинтересувани от взаимодействие с Европейския съюз. Там се казва, не всички страни са еднакво е, заинтересувани за взаимоотношения по модала на плурализъм и интеграция. И отново по-нататъка се казва, че има партньори, които въобще не се интересуват от нашата политика за ангажираност с тях. В е, Южното Средиземноморие и Близкия изток се наблюдава следното явление, според мен е, – ние не винаги си даваме сметка, че се занимаваме с култура, която е напълно различна от нашите ценности и нрави. И много опитен малтийски дипломат, който е, работи предимно в мусулмански е, страни, сподели с мен, че много често тези страни считат усилията на Европейския съюз за споделяне на своите ценности като заплаха за тях, заплаха за тяхните вярвания. А, и е, конкретно религиозните им вярвания. Тоест, е, няма разделителна линия. И ние сме много различни. Ние не си даваме сметка защо те не се интересуват от нашите ще протегната ръка. Защото ние казваме, е, вие, е, ние ще работим с вас, е, стига вие да споделяте нашите ценности. Но това не е така. Много често от хората, с хората от арабска култура трябва да отделите много, много време за установяване на дружба. И едва когато е създадено доверие, може да се говори за други неща. Те смятат, че Европа прави точно обратното. Отива при тях за бизнес, обаче иска да налага своите ценности. И мисля, че много е важно да се даваме сметка за това. Важно е това, което е, правим за Тунис е, и е добре да продължаваме, но няма да, е, но с другите, които са на светлини години назад от Тунис, няма да видим много напредък, ако подхождаме по този начин. Сега давам думата на господин Ги Мишел Шово. Надявам се, че е тук. Да, това е представител на френския президент. Ние не можем да делим политиката на съседство от другата ни политика по външни въпроси. Те са е, едната основна част от другата. Ние правим усилия, естествено, е, както ги прави върховния представител за демонизиране на външната политика и за създаване на отношения на доверие, не само с най-близките ни съседи от изтока и от е, юга, но и всички страни, които са близки до тях е, в е, средния и, по-далеч, и, и по-далечния изток, както и в Средиземноморието. Тук става дума, разбира се, и за финансова помощ, но е изключително важно да се създава доверие с нашите съседи. И ако искаме да работим изпреварващо, за да, да имаме и добра представа за кризите, които се случват, ние трябва да работим именно в тази посока. Приветствам е, работата, извършена от трите работни групи по консултативния документ. Съгласни сме с принципите, които се излагат е, в него. И трето, надеждите за присъединяване на някои страни, ако мога да коментирам. Трябва ли да се дават надежди, когато те не могат да бъдат изпълни, изпълнени? Може да се задълбочават економически, културни взаимоотношения, отношения по, едновременно, е, по отношение на сигурност с е, държавите от юга, борба с тероризма и така нататък. Трябва да включваме тези съображения в нашите съображения за краткосрочни, средносрочни и по-дългосрочни действия. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Хайди Хаудала. Благодаря. Аз се изказвам от, им, от гледната точка на Парламентарната асамблея Евронест. Мога да кажа, че е изключително важно и полезно да говорим за ценности, но европейските политически е, партии са много активни в източното партньорство и те имат огромна отговорност е, да работят със своите е, партньорски партии, както в Европейския съюз, така и е, с страните членки, е, с е, съседните страни. Така че тези техни партии да повдигат въпросите за законността, за човешките права и така нататък. За мен е един от най-голямото разочарование на източното партньорство, господин председател, е това, че не можа да се поддържа и възстанови европейската сигурност, а дори напротив, господин Кукан съвсем правилно под, подчертава, че в източното партньорство трябва да има по-голям компонент на сигурност. Въпросите по сигурността искам да чуя мнението на комисар Хан по този въпрос. Какво би могъл Европейския съюз, Европейския парламент и националните парламенти да направят, за да се сложи край на тези безкрайни е, замразени конфлик, конфликти. Те сега стават дори много по-засилени. Е, е, в тези области цари беззаконие как можем да е, направим по-видими инициативите за изграждане на доверието. Второ, много полезно е, е в документа на комисията и проекто доклада на господин е, Кукан идеята, че трябва да се разговаря с съседите на съседите. Това бе споменато. Как можем да постигнем е, успех с Русия, когато той слага толкова натиск върху партньорите? Давам думата на Петра Саустрагичиус. Благодаря ви господин председател, уважаеми колеги и господин комисар. Ще се спра на две теми, които бяха обсъдени. За нас ЕПС е важен инструмент по посока на сигурността, стабилността и партньорството в Европейския съюз. Но нека кажа с какво не съм съгласен. ЕПС по никакъв начин не повод за нестабилност или конфликти. Разбира се, понякога нашите ценности и политики са изправени пред важно предизвикателство и ние винаги трябва да го казваме, не бива да го крием. На второ място, нека не сме такива песимисти относно резултатите на ЕПС. Нека също така проявим по-голямо великодушие, особено при източното партньорство. В крайна сметка ги има тези държави, които са се ангажирали с реформи. И това е елемент, който води до стабилност. Регионалното партньорство, особено на парламентарно ниво, е друга важна тема така че аз ви насърчавам да бъдете активни в това отношение. И накрая, политиката на съседство не е само политика на Европейския съюз. Бих призовала господин комисаря да търси партньори, защото ние не можем да се справим, например, с миграцията, без да работим със своите съседи, без да търгуваме с тях. Всичко това трябва да се разгледа. Благодаря. Госпожа Сакорафа има думата. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην Благодаря ви, Чудесно е, че ще направим реформа на европейската политика за съседство. Естествено, е, това ще стане в контекста на е, консултации в по-широк формат. Много важни са следните моменти, е, които би трябвало да се вземат предвид. Първо, трябва да се отчитат интересите на обществото като цяло, а не само на политиците и на е, обществените елити. И освен това, техническите аспекти трябва да е, се подложат на проверка, като е, е, така, ги оценим от гледна точка на визията ни за европейската политика за съседство. Необходими са естествено и нови инструменти. Би трябвало, може би, да помислим за една оценка на въздействието на всички инструменти, с които разполагаме. Много често работим успешно в определен регион, но инак се игнорира, така да се каже, цялото т.е. целият Европейски съюз. И това води до големи проблеми. Е, в никакъв случай не можем да е, кажем, че това е, е една действително успешна и разумна политика. И добре, южното съседство продължава да съществува една голяма пропаст между юга и севера в Европейския съюз. И освен това, начина по който се отнасяте към гръцките проблеми, Нека да ги преосмислим тези въпроси. Нека да помислим също и в рамките на европейската политика за съседство за всичко това, което се случва в Европейския съюз в момента. Възможно ли е, е Германия с е, негативна лихва, с е, отрицателна лихва да бъде партньор на всички нас, е, включително и на Гърция? Да, трябва да помислим за а, перспективата, която Европа предлага на своите граждани и дали действително тя е привлекателна. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Има шестима, които изчакват за изказване, но вие всички сте достатъчно опитни. Моля ви, бъдете кратки. Господин Асис. Благодаря ви. Ще бъда наистина кратък. Ние искаме да съчетаем своите универсални ценности с политиката за сигурност. Това не е лесно. Ако разгледаме какво се случва на изток, то винаги трябва да имаме предвид ядрения елемент – отношенията с Русия. Но ако разгледаме нещата в исторически план, Русия винаги е била империя. И нищо чудно, че тя се оказва една постоянна екзистенциална заплаха за съседите си. Отношенията на Русия с Украина са от огромно значение. От друга страна, трябва да подобрим съществено отношенията си с страните на юг, да вземем Тунис. Това е пример на държава, която наистина тръгна по демокрацията. Благодаря ви. Благодаря ви. Всъщност единствения начин, казва господин Пает, Европейския съюз да бъде успешен е да работи успешно с съседните държави. Няма как да постигаме успехи по други места на света, ако не го правим с съседите си. Затова срещата на върха в Рига ще бъде изключително важна. Ние не бива да създаваме още по-голямо разочарование – трябва ясно да се знае какво искаме да постигнем. Ключовите въпроси ще бъдат отпадане на визите, либерализиране на визовия режим. Ето Молдова се възползва от това. 75 000 от жителите на Приднестровието решиха да вземат молдовски паспорти в резултат на промяната. Ето това е конкретен резултат. Надявам се, че на срещата в Рига ще се направят тези конкретни стъпки за Украина, Армения и Грузия. Благодаря. Госпожа Вержия, заповядайте. Благодаря ви. Аз също искам да благодаря на господин Хан за изказването му. Но думите не са достатъчни. При ЕПС аз съм доста притеснена, особено по отношение на правата на човека и демокрацията. Съгласна съм с колегата Шолц. Вижте екзекуциите в Йордания, това, което се случва в Египет. С осъдените на смърт. Да вземем и Тунис. В Тунис започна всъщност арабската пролет и въпреки трудностите виждаме, че там се постига напредък. Но аз съм съгласна с госпожа Моренгини. Знаете, че социално-економическата ситуация е трудна, че все още не е извършена реформа, че се отправя призив за помощ. Ние трябва да чуем този призив. А либерализирането на визите води до нещо повече от кръгова мобилност. Не може да има реадмисия без да има реална мобилност. Това трябва да предоставим ние. също времено. Това е моя призив към вас, господин Хан. Благодаря ви, госпожо Вержия, господин Лопес. Ще бъда съвсем бърз. Първо, да не объркваме политиката на съседство с политиката на разширяване, както това често се правеше през последните години. На второ място, нека бъдем едини но да задълбочаваме този принцип на диференциация между различните страни и региони. На второ място да обръщаме по-голямо внимание на случващото се на юг, защото трагедията в последно време показа, че не сме го направили. Либия, Сирия, Израел и Палестина това са държави, които могат да дестабилизират целия регион. На четвърто място да развиваме е своите механизми за регионално сътрудничество с Съюза за Средиземноморието. И накрая нека ви напомня, че един журналист говореше за този огнен кръг около Европа. Нека не допускаме това да се случи. Благодаря ви, господин Лопес, господин Месерич и след това господин Буштинар. Благодаря. Нека поздравя докладчика господин Кукан за много изчерпателния текст. Самият аз подкрепям идеята за специален пратеник. Може да разчитате на мен. Единственото, което искам да отбележа е, че при източното партньорство трябва да говорим все пак и за членството. Но ако го имаме предвид, наистина, ако нямаме намерение да даваме такава възможност, не бива да го правим. Има три страни с споразумения за асоцииране и споразумения за свободна търговия. Те са по пътя на присъединяването. Започнали са да променят економиките си, за да се доближат до европейските. Но има и страни, които не са по този път, там няма надежда и за тях трябва да намерим някакво решение. Да се надяваме, че все пак са на правилния път, който може да доведе и до членство. Благодаря и господин Буштинаро. Благодаря, господин председател. Господин комисар, за да има успех в Рига, трябва да се получим от Вилнюс. Защото и на изток и на юг има драматична промяна и тя не е за добро. Какво правим на изток? Русия се превръща в пряка заплаха за държавите членки от Европейския съюз и НАТО. Това трябва да се разгледа при новата ЕПС. На второ място не става дума само за румъно-полско-балтийската мания за руската заплаха. Имайте предвид, че когато държавите решат да създават отбранителен пакт, това е нещо много сериозно. И не забравяйте руската пропаганда – Това е наистина петата колона. И накрая мисля, че не бива да казваме не на разширяването за следващите 10 години. Това няма да е никак мъдро. Трябва да преразгледаме позицията си. Благодаря ви, господин Буштинаро. Напълно съм съгласен с вас. Разширяването трябва да си остане една привлекателна активна политика. Нямам съмнение, че комисаря Хан ще направи всичко по силите си. Извинявам се на тези, които трябваше да говорят по-кратко, но за жалост при такива големи заседания това се случва. Обръщам се към господин комисаря. Визовата либерализация за Украина, това сигурно ще се разгледа на срещата в Рига. А сега председателството ще се смени. Давам думата на комисаря Хан. Благодаря ви. Е, Благодаря. Е, струва ми се, че този дебат показа най-вече е, за представителите на националните парламенти да се виждаме по-често и да се опознаваме. Е, е, поне е, проблемът е, все още съществува и в е, Германия, и в Австрия, така че е хубаво да се виждаме по-често, още повече, че всеки от нас носи и своята политическа принадлежност със себе си и може да сподели и национални възгледи по въпроса. Е, какви са европейските ценности? Това е ясно. И по тях не могат да се водят преговори. Няма какво да ги обсъждаме. Те са абсолютно ясни. Няма а, е, тежко или леко или приемливо смъртно наказание. Има само да или не за смъртното наказание. Темата, а, е, която е особено важна за всички очевидно и често е, я споменавахте. Как бихме могли е, да е, видим приложени същите ценности възприяти възприети същите ценности, които за нас са, е, са нещо изключително важно по което не желаем да преговаряме. Ето, в това отношение би трябвало да действаме много по-целенасочено. Би трябвало да обърнем повече внимание и на гражданското общество в тези страни. Така че нашите съседи ще бъдат е, посъветвани правилно, ако е, започнат да възприемат и да прилагат тези ценности и принципи. И също времено трябва да обърнем особено внимание и на развитието на европейските ценности е, в съседните на Европейския съюз страни. На тези страни трябва да им стане ясно, че в крайна сметка международните инвеститори ще дойдат и ще започнат да инвестират при тях, ако действително там има наложени общоприяти в световната общност ценности. Аз лично, ако съм инвеститор, естествено ще мисля два пъти и три пъти къде точно ще инвестирам. И естествено, много важно е да има стабилност в региона, да няма а, е, конфликти, е, да няма военни. И е, европейския модел представлява именно това, на базата на едно засилено економическо сътрудничество, да се предотврати, да се елиминира войната като средство за разрешаване на проблемите между държавите. Ако погледнем регионите, в непосредствено съседство на Европейския съюз, ако погледнем съюза за Средиземноморието, там има 28 държави членки на ЕСА, има държави от Балканския полуостров, има Южно Средиземноморие. И ако включим всичките тези страни, които са в Съюза за Средиземноморието, то ще установим, че търговията в тях е, е приблизително 90% от общия търговски оборот. А само търговските взаимоотношения между самите е, държави извън Европейския съюз е 7-8%, а регионалната търговия е само 2 3%. Така че е, веднага става ясно защо е нестабилен региона, защо е, е необходимо регионално и економическо сътрудничество, което да бъде, така да се каже, гаранцията за мирно развитие на региона. И в този смисъл е, би трябвало да поставим акцента и върху Подрегионалните, субрегионалните е, инициативи, е, като например инициативата Магреб, защото е, Магреб е всъщност най-слабо развитата регионална структура в света изобщо. Но нека да се върнем на Тунис. Аз миналата седмица бях отново там. Не е възможно просто в рамките на реформираната политика на съседство нашите партньори е, да се е, развиват в желанията от нас посока е, самостоятелно, така да се каже, само със собствени сили. И, и миналата седмица в Тунис висши представители на Тунис казаха, ако не получим известно финансиране от Европейския съюз, просто целият модел тук при нас, демократичният модел е застрашен. Да, ние е, е, тук в Европейския съюз сме готови, естествено, е, да предложим помощ, включително и финансова, но политиците, отговорните лица на място, трябва да поемат своята част от задачата, естествено, и да приемат съответните закони и да започнат с адекватни мерки, така че да отговорят и на цели, като включени целите в е, Лисабонската стратегия и е, изобщо ценностите на е, световната демократична общност. Така че ние можем да помагаме, но не можем да свършим работата там на място. Тя трябва да се свърши от хората в съответните страни с наша помощ, с нашата подкрепа. Е, ето това, според мен, трябва да бъде нашата позиция. И мога да ви уверя, че е, що се отнася за, до принципа повече срещу повече, ние е, ще направим и официално съобщение, сигурно след седмица-две, но а, е, Тунис в никакъв случай няма да получи малко, както се казва. Не, ще го усетят в региона. А, ще усетят нашата подкрепа. А по отношение на взаимоотношенията с нашите съседи, имам предвид не само Русия, но и страните от залива и страните южно от Сахара – Да, необходими са повече контакти и в този смисъл европейската политика за съседство е част от европейската обща политика за външна политика и политика на сигурност. Ние имаме определени интереси, които бихме могли да прокараме именно в рамките на взаимоотношенията с тези страни. Необходими са е, по-интензивни контакти с е, е, съседите и на изток, и на юг от Европа. Но а, ако ми позволите още няколко думи за Армения, колко гъвкави можем да бъдем? Да, има вече споразумение за свободна търговия с Армения. Нещата са готови за подпис. Да. Знаете, че отново под натиска на Русия не се стигна до подписването. След това Евроазийския съюз каза, че приема Армения. Тя се присъедини Армения продължава да се интересува от е, споразумение с Европейския съюз. Ние е, разгледахме въпроса. И през е, март приключихме с е, е, проверките и консултациите и е, е, сега ще видим е, доколко е възможно да е, се съвместят, така да се каже, двете неща от една страна споразумение за свободна търговия с Европейския съюз и членство в Евроазиатския съюз. Ние е много възможно сравнително скоро да сключим това споразумение официално вече с Армения. Е, тоест, ние приемаме, е, приемаме е, протегнатата ръка и желанието за сътрудничество, но в никакъв случай не желаем, естествено, и да натоварваме прекалено много нашите партньори. Желанията, перспективите за приближаване, е, за сближаване с Европейския съюз е, е, трябва да се отчитат от всички нас, защото те могат да доведат до успех, ако са от интереси за двете страни. По отношение на либерализацията, наследваме една стриктна методология, качеството на, по отношение на либерализацията се разглежда индивидуално за всяка страна. Приключихме с анализите за Армения и Грузия. През следващите седмици ще информираме за резултата от анализите. Смятам, че има перспектива за тези две страни, ако те положат усилия през следващите седмици и месеци да изпълнят и всички от тези задачи, които до този момент все още не са осъществени. Така че има някои отворени въпроси, но има шанс за двете страни. И така, в заключение искам да ви благодаря за тази дискусия и да ви уверя, че Ще имаме предвид всичко казано от вас и ще се опитаме много добре да преценим и е, съседството на изток и съседството на е, юг. Естествено, трябва да се съобразяваме с бюджетната рамка, в която се движим. Е, може би е, е, ще запазим това е, съотношение 2 към 1 в полза на юга. Най-вероятно и в бъдеще няма да има промени в това отношение. Но при всички положения ще търсим равноправ поставеност, ще обръщаме еднакво внимание на всички страни. Ние в комисията Естествено, в момента е, анализираме много точно всичко това, което се случва с, е, в Средиземно море, миграционния поток. Става дума за много-много хора е, и за човешки живот, но естествено не подценяваме и събитията в това отношение на Балканите. При всички положения не става дума за това да пречим на хората и да им създаваме допълнителни трудности, те повечето от тях и без това са в окаяно положение. Въпросът е да се намери е, подходящи и е, международно правно признатия път за решаване на е, проблема. Е, става дума за много сложни процеси. Е, не би трябвало е, да осложняваме и без това сложните процеси с а, е, м, някакви а, е, промени а, е, от гледна точка на персонала, на структурите, а, създаване на допълнителни структури и така нататък. Така че от гледна точка на персонал и структури мисля, че сме добре оборудвани, но въпросът е в крайна сметка да се стигне до конкретни резултати. А, в интерес на гражданите, които живеят и работят в Европейския съюз и на онези, които е, имат желание да е, заживеят е, тук в Европейския съюз по една или друга причина. Ще трябва да обсъдим всички тези въпроси, естествено, много задълбочено, много сериозно. Благодаря ви, благодаря на всички и най-вече на колегите от националните парламенти. Благодаря ви за това, че участвахте в тази дискусия. Благодаря много, господин комисар. Две думи в заключение. Дискусията показва, че политиката на съседство е една от най-важните политики на Европейския съюз. Тази политика е, изпитва натиск, различен вид натиск, е, на който трябва да противостоим и е, трябва когато казваме, включваме в заглавието ревизираната политика за съседство, има два начина да се е, ревизира. Може да се е, качи, е, да се повиши значението и да се подсили или да се занижи. Тоест би трябвало ние да влагаме смисъл на засилване на тази политика, а не нещо, което ще, ще занижим, е, ограничим, е, маскирано като гъвкавост. Е, разбира се, трябва да се зачита повече свободния избор на съседите ни да направят това, което смятат за нужно да направят по демократичен път. Сега това ще става заедно с нашия, с комисаря Хани, но и с националните парламенти, защото а, не всички а, е, а, е, партньори не само а, е, а, трябва да, да има чувство за собственост върху тази политика, това не е политика на Брюксел, а, трябва държавите членки, правителства и, и парламенти, национални парламенти да а, така развият това чувство на собственост. Моля, включете се а, националните парламенти, включете се в нашите усилия и а, за да развиваме тази политика. Сега информация. Е, в президентската е, ни е ресторант. В един часа има аперитиви, обяд в 1.30 и заседанието в същата зала ще продължи в 15 часа. Благодаря.